Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Драги колежки, драги колеги, поздравявам ви най-сърдечно. Е, радвам се, че след вчерашното заседание почти всички са отново в залта. Поздравявам нашият комисар, комисарят Ферхойген. Нещо не е наред с техниката ли при вас? Та, господин комисарят Ферхойген се старае в, а, да работи добре в областта на енергийната политика и индустрията. Това е централен въпрос за следващите години. Как ще се позиционира Европейската комисия? Къде са силните страни? Къде са слабите? Къде можем да помогнем с политически мерки, да подкрепим развитието, да го придвижим напред? Затова съм много благодарен, че точно комисаря Ферхойген още в началото на нашия мандат участва в нашия разговор и ще сподели своите мисли в тази област. Господин комисар, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми дами и господа, позволете ми първо, господин председател, да ви поздравя за избирането ви за председател на тази комисия. И благодаря на всички вас, че през този мандат ще се занимавате с тази сложна тема индустриална политика. Всъщност искам да говоря с вас сега за индустриалната политика и още веднъж да обърна внимание, че индустриалната политика е ново поле на нашата дейност. По-рано имаше индустриална политика в Европейския съюз, но това беше една протекционистка мярка. Вече не се занимаваме а, с това сега нашата представа е, че индустрията на Европейския съюз трябва да е силна и мощна а, индустрия, за да осигури добри и качествени услуги. И за тази индустрия трябва да създадеме най-добрите рамкови условия. Но не бива да се намесваме в решенията на отделните фирми. европейската индустрия от лятото на миналата година навлезе в една от най-тежките си кризи на последните десетилетия. Европейското производство на индустрията беше на свободно падане през второто тримесечие на 2008 година и през второто тримесечие на 2009 година. Сега виждаме известно възстановяване. Но това е на нивото 1997 година. Така че можем да считаме, че ще се наложи обширни адаптирания, структурни адаптирания, много придобивания, сливания. Но, за съжаление, и фалиране на предприятия. Рискът е твърде голям за малки и средни предприятия в е, е, услугите на доставките. Има и няколко положителни аспекти в кризата. Вътрешният пазар е изключително силно стабилен се оказа а, и успя да бъде устойчив срещу протекционистски атаки. Успяхме да избегнем и така наречен економически национализъм в индустрията. Мисля, че успяхме да гарантираме а, програмите за възстановяване, които следваха държавите членки – да не бъдат класически програми за субсидиране, а програми, които служат на дългосрочните индустриални цели, а именно инвестиции в сферите, които са ни нужни за една мощна индустрия, образование, изследвания и други. На положителната, като положителна среда можем да го споменем, че тези, които осигуряват растежа, са на лице, особено за пазарите извън Европа. Високо търсене, но не бива и да се подценява, че за по-нататъчното развитие на модерните технологии винаги има нови продукти, стига се до нови продукти, нови а, услуги. Като негативно явление трябва да се каже, че в банковия сектор не виждаме още края на тунела. Още рано да се каже, отминала е кризата. Това означава за нашите предприятия, че продължаваме да смятаме, че ще има трудности в инвестициите и в оборотния капитал. На този фон стоим сме изправени пред въпроса какво трябва да направим през следващите години. И смятам, че е важно да осъзнаем това, което сме научили през последните години и особено там, където открихме наши дефицити през последните години. Съзнателно искам да поставя напред твърдението, че ключовият въпрос за нашата конкурентна способност в бъдеще остава непроменен. Това е нашата иновативна способност. Способността за иновации. Задачата се е още по-спешна, тъй като не трябва да създадеме економика на знанието, но едновременно с това трябва да намалиме въглеродния диоксид, в двата случая иновацията е единственият инструмент, с който можем да постигнем това. Комисията преди няколко седмици е, прие много важен документ и аз препоръчвам на комисията едно критично разглеждане на нашата иновативна политика, на политика на иновациите. Естествено има напредък през последните години, но общата картина не е задоволителна в това съобщение преглед на нашата политика на иновациите, съвсем ясно говориме къде са дефицитите. Ние сме много раздробени, ниска е концентрацията, проектите са твърде сложни и бюрократични, не даваме достатъчно средства за това комерциализация на нови развития следващата комисия, следващия състав на комисията ще работи по мострата More Business Act. Това е нов политически инструмент за комисията. В един пакет се обхваща политическата стратегия, която следва от политическите инициативи, политическите принципи, от законодателството. И нещо подобно ще направим за политиката на иновациите с European Innovation Act. Това е нова фаза за, а, е, в нашата политика на иновациите. Това е необходимо спешно, тъй като виждаме, че нашите партньори в света, особено американците, е, се занимават интензивно с индустрията. Аз ви препоръчвам да се запознаете с публикуваната стратегия за иновации на САЩ, изложена от господин президента Обама в края на лятото, която е много амбициозна. Нещо общо има между американската стратегия и нашата, а именно ударението върху ключовите технологии. Това са технологии, за които смятаме, че в началото на 21 век ще трябва да ги владееме за да може Европа да остане конкурентна на пазара. Да владеем не означава, че в, а, да, да правиме само изследвания, а и на практика да прилагаме иновациите на европейска земя. Преди две седмици комисията прие едно обширно съобщение и което препоръчвам да го прегледа вашата комисия. Ключовите технологии, които идентифицирахме, за които смятаме, че имат стратегическо значение за Европа, са нанотехнологията, нано и микроелектрониката, модерни материали, фотониката и биотехнологията. Това са централните сфери, които сме идентифицирали. Ясно е, че при една политика, която се концентрира върху рамкови условия, а не върху секторални интервенции, ще трябва да разгледаме тези рамкови политики в интегрираната политика, които са ни нужни за най-инновативна европейска индустрия, т.е. образование, се подчертава на първо место. Изследване и развитие, модерна инфраструктура, особено широколентовата технология. Трябва сериозно да се занимавам с въпрос за външното измерение, за нашата конкурентно способност. Възниква въпроса как в бъдеще да, да организираме нашите търговски отношения – има редица споразумения за свободна търговия, които предстоят а, да бъдат парафирани от първото през следващата седмица с Южна Корея. Не искам да правя оценка, докато не се публикува това споразумение. Но смисъла на този договор е да създаде едно сътрудничество и това са споразумения, които позволяват не само на нашите конкуренти достъп до нашите пазари, но и на нашите производи... производители достъп до други пазари. Редица такива споразумения за свободна търговия при равни честни условия на конкурентност трябва да се подпишем. През следващата година ще се занимавате с въпроса за авторското право не са толкова съществени напредъците в тази област, колкото желаем. Аз мятам, че е недопустимо, че не успяхме да създадем европейски патент на общността, една процедура за одобряване на патенти, Искам да обърна внимание върху приетата преди една година от комисията инициатива за суровините. От време на време се говори за това, след това изчезва, но има потребност от непрекъснато занимаване с тази тема. Трябва да кажем, че чрез умно използване на всички наши политически инструменти поддържаме един свободен достъп до стратегически суровини, които нямаме в Европа. И това е един впечатляващ списък за стратегически незаменими суровини, които ги няма в Европа. Виждаме, че достъп до такива пазари, за такива суровини става все по-труден. Това е трудна тема, нараства трудността в тази тема използването на суровини, също така, които имаме в самата Европа. Тези проблеми са свързани с това, че скоро че ще има толкова много сфери, които ще бъдат извадени от използването им, че е много трудно суровините, които ги има в Европа, да бъдат разкрити нови залежи такива. Проблема с стандартизацията беше направен голям напредък през последната година в, в тази насока, но трябва да продължат усилията Твърде бавна е стандартизацията в много области и тук виждаме нарастваща конкуренция. Това, към което се стремях и постигнахме добър напредък, е обща политика по стандартизация с важните ни партньори, САЩ. Например, по този начин можем да предотвратиме, че големите новоразвиващи се пазари в Азия – които имат над 1 милиард потребител, ще бъдат огромни е, потребителски пазари един ден и си заслужава тази политика на стандартизация. Сега, но в бъдеще ще има голяма преграда пред нас. Така че заедно с американците искаме да поставиме стан... на здрави основи международните стандарти. В тази връзка искам да спомена и подобряването на рамковите условия за предприятията необходимостта решимо да работиме за премахване на бюрократичните трудности за предприятията и да подобриме качеството на нашето законодателство. Това е много важна задача за вас, уважаеми дами и господа. Аз водих разговори с вашия председател и съм благодарен, че господин Рол, както и аз, вижда необходимост в това парламента много по-интензивно да се занимава с оценка на въздействията на законите. Например, какво може да се каже по въпроса за економическият, социалният, технологичните и екологични последици от едно предложение. Тук имаше голям напредък, но Смятам, че е необходимо парламента в работата си по законодателството да обърне още по-голямо внимание на този аспект, отколкото в бъдещето. В миналото е правил. Това са основните точки, които споменах, които ще бъдат включени в политическата рамка на европейската индустриална политика – това е дневния ред от Лисабон. След Лисабон комисията работи по този въпрос, за да можем е, да знаете, говорим за Лисабонския дневен ред и политиката след Лисабон. До края на тази година ще сме готови за първите дискусии да бъдат проведени и в срещата на върхът през пролета на 2010 година ще бъде прията новата стратегия. Няма да не се говори за тотално сменене на линията, но политиката до сега постигна добри резултати, но принципната мисъл, че партньорство между европейските институции трябва да бъде в центъра на политиката. Добра възможност тук е да се получим от последните години и преди всичко най-накрая да осъществим една конкурен... едно конкретно ръководство на двете основни економически цели, които споменах в началото, а именно нарастване на конкретно способността от една страна и, и възможно най-голяма устойчивост от другата страна. Смятам, че това са най-важните най- това е най-важният политически резултат в най-ново време, който не бе забелязан от обществеността. Имаме консенсус за това, производството, индустриалното производство в бъдеще не само да бъде водеща, но по отношение на устойчивост, опазване на ресурсите, енергийна ефективност, категорично да бъде пионер в света. Старото мислене, което наблюдах през последните пет години, че економика и екология са едно срещу друго, вече не съществува, вече е озряло израл извода, че големите глобални проблеми, големите глобални въпроси могат да се решат най-добре чрез по-голяма устойчивост, която да стане принцип на нашата стопанска дейност и на нашето производство и поведение на потребителите. Позволете ми сега да се спра на някои секторни въпроси, накратко, с които трябва да се занимаваме. На първо место темата, която директно, за която директно отговаря тази комисия, а именно бъдещето на европейската система за наблюдаване. GMES. Ние още сме твърде далеч от нея, въпреки големите, големия напредък от фазата на изследване и развой. Пристъпваме към фазата на приложение. Необходимо е да се намери една организация за този голям проект, която да позволи най-доброто използване и която да гарантира е, данните, които са регистрирани, които са на разположение на всички, да бъдат е, достъпни до всички, които желаят да работят с тях и да се създаде структура, която да владее разходите. Мисля, че това е едно важно съобщение, което те първа ще дойде. И ще даде не еднозначен отговор на този отговор различните възможности ще бъдат назовани и какво струват те, така че може да се подготвите, че няма да е ефтино. И не бива да се прави грешката е да се финансираме сами един ден, трябва да се знае, че това GMES ще бъде една услуга за обществото, но няма да е в състояние да се самофинансира. В законодателството се, се е обра... в момента е в работа е така наречения фермерски пакет. Също и се от три части. Двата са политически безспорни, но еденет е доста спорен от политическа гледна точка. Тези, които са безспорни, е намаляването на фалшифицираните лекарства, а спорната част е информация за пациентите. Искам ясно да кажа, че аз стоя 100% зад това предложение и съм убеден повече от всякога, че ние сме демократични общества, че в тези общества гражданите и гражданките имат право да знаят всичко за лекарствата, които им се предписват. Аз не разбирам наистина защо има хора, които задържав... защитават позицията, че производители, лекари, аптекари могат да знаят всичко за лекарствата, а самите пациенти, лекарствата, хората, които ползват тези лекарства, не бива да знаят всичко. В дискусията за иммунизацията при свинския грип и а, вакцините, можете ясно да видите каква е връзката тук и какви са отношенията. Благод... Смятам, че вие през следващите години ще трябва да се занимавате с автомобилната индустрия на Европа която по-бързо навлезе в кризата, отколкото ние очаквахме. Ние знаехме, че тя стои пред трудни времена и за това своевременно се опитахме да създадем е, една защита или гаранция за тази система. И тук е важно да се знае пътя, по който върви европейската индустрия, но това е един стръмен път с много спъвания но важно е да се знае, че има промяна в поведението на потребителите. За първи път забелязваме, че всички производители са заплашени от ниско търсене. Едновременно с това производителите трябва да предприемат големи инвестиции за да могат да спазят новите гранични стойности, е, които са определени от Европейския парламент относно въглеродния диоксид и евронормите. Конкурентоспособността ще се увеличи на нашата индустрия, но не бива да си правиме грешни настройки, е, очаквания. Това е труден път. Електрически автомобил въпреки че всеки ден се пише във вестниците за него, не е паркиран пред нашите домове. Все още не. Така че, ако се занимавате с въпросите на автомобилната индустрия, ви препоръчвам да се занимавате и с въпроса какво ще означава преминаването от конвенционалния двигател с вътрешно горене към електродвигателя. Какво означава това за доставчиците на части за автомобилите? много от частите, които се използват при двигателите с вътрешно горене, няма въобще да се използват в бъдеще. Така че има големи структурни промени. персонал трябва да се редуцира в редица фирми. Комисията не бива да се намесва с регулации. Това е въпрос, който, който трябва да се решава от самата конкуренция между предприятията и автомобилните фирми. Обръщам внимание, че, например, при General Motors един актуален случай, европейските автомобилни фирми се обстрелват взаимно. Имаме уреди, които стрелят на, голяма, на големи разстояния. След като се оталожи дима, се установява следното. Съгласие на всички участници, всички държави в които има заводи на General Motors, решиха, че е правилно да се извадят тези заводи от фирмата Майка, американската фирма Майка, и да им се даде шанс като европейски производители на пазаря. Ние казахме, че предприятията, европейските заводи трябва да имат така шанс. Ето защо комисията и всички участващи държави приеха предложеното от Германия, така нареченото мостово финансиране, не би трябвало да се приеме, ако са против. Но трябва на Опел да се даде възможност. Сега се намираме пред окончателният общата концепция, която е поставена на масата и трябва да се реши въпроса дали тази нова концепция може да се реализира само с държавни субсидии. Ако да, при какви обстоятелства са допустими такива субсидии? По принцип те са допустими при тази, тази, тази артилерийска канонада някои могат да помислят, че всичко е, това е ужасно, но е възможно да се е, съблюдават правила от комисията, че при субсидии трябва да се съблюдава възоснова на концепцията економически да е издържана. тези концепции. не може в основата да има политическа концепция. И тук са споровете, но преди още да се знае какво трябва да бъде направено, е много трудно се дава оценки. Аз не искам да давам оценка пред обществеността. Решението, на което сме се спряли, е най-доброто, което взима Европейската комисия. Става дума за местонахожденията на тези заводи, които са поставени под въпрос, чието съществуване е поставено под въпрос да се запази това местонахождение и комисията подкрепя тези усилия да се задържат европейските заводи на General Motors, но разбира се, важен критерий тук е, че економическата ефективност трябва да е на лице, която да гарантира дългосрочна конкурентоспособност на тези нови фирми. В тази връзка, когато говорим за превозни средства, накратко искам да говоря, че има и превозни средства, които не пътуват по земята, а плуват и летат. Всичко, което се движи обаче в Европа, ни създава проблеми. Автомобилите, корабите и самолетите. Особено драматична е ситуацията в корабостроенето, където рязко са намалени поръчките. Преди 14 дни или преди 3 седмици имаше голяма конференция – са всички засегнати в държавите членки, също с учени и синдикати. Бе обсъдено положението. И няколко важни заключения бяха се стигна за това какво трябва да стане, за, за да се запази Европа като регион със силно корабостроене. И, искаме да запазим корабостроенето, можем да сме силни в високо специализираните а, и претенциозни ниши, където не може да имаме конкуренция, а, освен ако се занимаваме с масовите кораби, като танкери и а, кораби за насипни товари, превоз на насипни товари. През последните години редица индустриални сектори чрез нови методи се опитаха да създадат сигурност в планирането, ние, заедно с парламента и държавите членки, с засегнатите индустрии, с синдикатите и с екологичните съюзи, с гражданските общества, разсъждахме по въпроса какво в предвидимо бъдеще очаква обществото от предприятията и какво фирмите очакват от нас. Идеята беше – възможно но дългосрочно, дългосрочна сигурност за планиране за европейските е, предприятия да се създаде. Но е, да остане, разбира се, при тях отговорността за управление на самите предприятия и за тяхната способност. Говориме за корабостроене, химия, електротехника, комуникационни технологии, храни и текстил. И резултатите от тази политика са основата на решенията и предложенията на комисията. Аз бих желал този подход, който почива на партньорство, да продължи. Считам това за най-честният и прозрачен начин един метод, който гарантира рамковите условия за някои сектори, някои предприятия да не се е, определят в тайни кръгове, а да, бъде, да има прозрачност. На времето казах ли, искате ли да ме принудите така да правя, както от десетилетия се правеше, да се срещна на тайно место а, с а, босовете на индустрията и тайно да се договорим за разни неща. Важно е резултатите да, са, а, да се видят и да, както казах, това е един разумен подход, метод, на който, който се радвам да продължим. И сега искам да се върна към нещо, което споменах, когато говорим за раз... рамковите условия. Накрая, на един политически мандат, и аз се намирам в края на моя политически мандат, както знаете, има няколко неща, които искам да, да продължат. Не искам всички да назова, но това, което искам да ви сложа на сърцата – защото искам да почитая колко много е важно да се направят възможни инициативите на предприемачите. Това предприемачество да е свързано с намаляване на бюрокрацията и освобождаване на предприятията от излишен товар не става дума за това да променяме целите на нашите правила в здравеопазването, безопасността и така нататък. Не става дума за това, а става дума за това непроменените цели да се постигнат по начин, който да избягва а, разходите, ненужните разходи и ненужната бюрокрация. Това е проект, който започна преди няколко години преди изтичането на този месец комисията ще изготви обширен доклад по резултатите на тази политика и ще може да видите в него, че че целта ни до 2012 година да стигнем до намаляване на разходите с 25%, че комисията е стигнала до тази цел по отношение на предложенията. От, от сега имаме потенциал 40 милиарда евро годишно, но тук е на, нужно одобрението на законодателя на Европейският парламент. В редица случаи това не е все още станало, особено при а, проекти, които имат огромен потенциал. Аз знам, че не е водеща комисия вашата комисия, но вие сте комисията, коя, чиято отговорност най-силно ще бъде засегната от тази политика. И дали ще успее тази политика или не. Ето защо аз ви препоръчвам да я обърнете внимание. През тези пет години видях много позитивни неща и не толкова много негативни неща – аз имам доверие в европейската индустрия. Нужна е някой път мотивация, но във всеки случай при политическата интервенция и в законодателството трябва да обърнем внимание на това, което правим, да не удуши, задуши предприемаческата инициатива. Смятам, че при едно пазарно стопанство – социална пазарна економика, ние трябва да, да, да бъде наш приоритет доброто съществуване на предприятията. Например, не разбирам, например, принципното на разбирателство сред мои приятели, че, че една а, добра към фирмите политика е тази политика, която е враждебна към предприемачите. Това е грешно мнение. Ние можем предпоставките за това да ги облегчим, фирмите да създадат работни места. И това е една фирм, а, политика, която е приятелски настроена към фирмите. Приятелска политика не означава че желанията на предприемачите и на фирмите е над, под, се поставя над потребностите на обществата. Естествено, политиката на фирмите трябва да отговаря на нуждите на обществата. Приятелска политика означава рамковите условия така да бъдат формулирани, че предприятията да могат да растат, да могат да инвестират и по този начин да могат да създадат работни места. И това е решаващият въпрос пред нас, пред нашите народни стопанства, така да бъдат направлявани, че да има голям брой квалифицирани и добре платени работни места. Съзнателно не се спирам на подробности в моята презентация. Днеска за мен е важно при започването на новият законодателен мандат да ви представя общата картина за задачите, които предстоят да бъдат решени за нашето сътрудничество и аз ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар, за това подробно изложение. Благодаря за ясните, откритите и честни, критични думи и препоръки, които ни карат да се замислим. Много е важно да имаме една основна преценка на отделните проекти, по които ще работим през следващите 5 години. Така че беше много полезно от тази гледна точка за нас. Аз съм сигурен, че има редица а, моменти, за допълнителни въпроси и благодаря ви много за презентацията. Сега имаме редица колеги, които желаят да се изкажат. Моля ви, драги колежки и колеги, да се концентрирате а, за е, кратко и ясно говорене. Искаме възможно повече от вас да се изкажат, затова моля ви да бъдете кратки. Ще включиме часовник за тази цел. Първият въпрос госпожа Декастел като първа иска думата. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Благодаря много, господин комисар, за това, че сте сред нас днес. Искам да се възползвам от тази възможност да ви благодаря за начина по който работехте с нашата комисия през последните пет години. Благодаря много за всички тези години работа. Ще се спра на две, два конкретни въпроса. Първо, следващата година е Европейската година на иновациите и творчеството. Това съвпада съвпада с края на Лисабонската програма, както подчерта и комисарят. Лисабонската програма, както всички ние знаем, и в националните, и в европейските политически дебати винаги е рамковия документ, към който правим препратки. Всичките ни цели са заложени в този документ. И продължаваме да се обръщаме към него, когато искаме да обосновем някое решение. И мисля, че няма дебат, който да провеждам в Европейския парламент, в който да не сме се позовали на Лисабонската програма. Лисабонската програма е една инициатива, която е вече съществува вече от 10 години. И предизвикателствата, с които се сблъскваме в областта на иновациите и технологиите, са се увеличили през това време. Моят въпрос е следният – Какви са възможностите за разработване на рамкови е, проекти, които е, да дадат възможност за да продължим по-нататък след е, Лисабонската програма? Много добре е това, че се засяга теми като интелектуалната собственост, европейския патент, инвестиции, в, ам, сътрудничество между бизнеса и научните среди. Всичко това е много добро, но а, какви ще са действията, конкретните действия на комисията, така че да се даде на европейския проект една рамка, която да действа като която да замести и да продължи Лисабонската програма. Що се отнася до малките и средни предприятия, е, това е следващия ми въпрос, е, трудностите е, при взимането на заем са изключително високи. Изискванията в Базел 2 на практика представляват пречка пред получаването на кредити от страна на малките и средни предприятия. И така, какви са инициативите, които планира комисията в тази връзка? в следващия си мандат и също така проблемите с а, автомобилостроенето в Европа са ни известни и аз а, като испанка смятам, че трябва да продължат да работят предприятията на Opel в Европа, разбира се, ефективно. Но там виждаме трудности, които са породени именно от конкуренцията. А сега можем да очакваме затруднения в сълскостопанския сектор при премахването на, някои ограничени и бариери. Същото нещо можем да очакваме и в автомобилостроенето. Благодаря, господин Гроте. Благодаря, господин Ферхойген. Говорихме за автомобилната индустрия. А, докладчика съобщи за нормите Евро 5 и Евро 6. За газовете ние своевременно се взехме с този въпрос. Комисията беше готова да помогне. За това много благодаря. Също и за дъл, дълновидната политика. Създадени бяха рамкови условия където сега при тази криза можем да извлечеме полза. Беше един добър процес. Въпросът ми е относно бъдещите технологии. Кризата, въглеродния диоксид, бедни общества, бедна економика. вашият основен модул в този пакет е са батериите. Батериите на автомобилите, акумулаторите на електроавтомобила – и другите нови технологии. Всички производители на автомобили представят нови модели, които обаче не стоят пред нашите врати. Важна е инфраструктурата, как могат да се създадат отчетни системи, как може да се създаде инфраструктура. Там трябва да направим напредък. В областта на изследванията трябва да се изследват а, извън границите на системите сега се прави изследвания за автомобилната индустрия, за, в енергетиката, обаче ние трябва да правим изследвания а, през а, различните, обхващащи няколко отрасъла на индустрията. Така че, господин комисар, трябва да се упражни по-голям натиск, да се напуснат границите на отделните отрасли и също при разпределението на парите за изследванията съгласен съм с вашата политика, приятелски настроена към предприятията, но трябва да се преценят и социалните условия, социалните последици, тъй като индустриалната политика и е политика на заетостта, на социалната политика е свързана. Така че към новата комисия, новия състав на комисията, при всички оценки на последиците, социалната сфера трябва да се отчита. Създаване на доверие на хората към Европа Знаете, че не всички области се проверяват и се проучва какви са последиците, но особено важни са последиците в социалната сфера. Благодаря колегата Фан Бранд. Ehm, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашите открити уводни думи. Аз не съм имала възможност да работя с вас а, през а, последните пет години и аз, за съжаление, няма да имам възможност да работя с вас и през следващите пет години. Защо? Смятам, че вие заслужавате подкрепа, защото вие подхождате към промишлеността с доверие – вие вярвате в промишлеността. А няма как да има добре функционираща економика в Европейския съюз без силна силна иновация в Европейския съюз, без новаторство и специални усилия в тази област, без връзка с научно-развойната дейност и образованието. И така, моят въпрос е следният. По какъв начин можем да говорим за връзката между промишлеността и принципа обучение е, през целия живот. Е, мисля, че именно тук можем да намерим е, един от ключовете към бъдещото развитие на промишлеността. И е, също така, тъй като аз съм депутат от Антверпен, бих искала да ви задам няколко въпроса, свързани с, конкретно с Антверпен. Мисля, че а, това са неща, за които често четем във вестниците. Вие казвате, че решенията могат да се вземат предвид възоснова, е, че може да се говори за държавна, е, че, извинете, че решенията по отношение на държавната помощ се вземат във връзка с економически аргументи. Добре, има економически аргументи, но нито аз, нито е, фламандското правителство знаят а, какви са конкретните економически критерии, които карат едно дружество да отвори клон в Европа. Дали става дума за е, ефективност или за нещо друго. Ето, е, в е, плана на германското правителство се планира фабриката на Опел в Антверпен да бъде затворена. Според германското правителство, фабриката на Опел в Антверпен произвежда, има много по- малка производителност от тази в Бохум. Моят въпрос е, е, защо немското правителство решава да се занимава с ефективност е, на Опел и защо случайно допуска този документ да изтече в медиите. И така. Е, има ли някакъв начин комисията да създаде ясни економически критерии и да създаде е, нов подход към държавното подпомагане. Надявам се, че тези неща няма да се случат чак след като е твърде късно. Много се радвам, че имам възможност да бъда пряма и открита с вас. И моето впечатление е, че единствената организация, която работи добре е, в европейски план с европейските синдикати, защото само те все още имат коража да говорят за солидарност. А пък е добре да говорим за разпределяне на тежестта, така че ще се радвам, ако получа отговори. Господин Гирев. Как е. се склада, również dotyczy tego, o пред przed колежанка мовила, мяновиче опла. OPLA. че... że благодаря, господин председател. Присъединявам се към това, което колегите казаха за Опел. Ние знаем, че за вас беше важно това. И въпросът е в следната насока. Става дума за Опел. Имайки предвид, че един канадско-руски консорциум купи Опел – което ще доведе до локализация извън Европейския съюз. В Польша се казва, че а, завода в Гливиц ще бъде преместен в Русия. Доколко това е истина? Какви гаранции можем да получим от Европейската комисия, че това няма да се случи? Ако става дума за конкурентоспособност, смятам, че това преместване в Русия ще цели повишаване на конкурентоспособността, тъй като разходите там са по-низки за работната ръка. Но качеството на автомобилите ще се влуши. Благодаря. Господи Байцитис. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на комисаря за много интересната презентация във връзка с перспективите за европейската индустрия и многото и подразделения. Аз съм нов член на парламента, но връщайки се в моята държава членка, аз ще трябва да отговарям на много сериозни въпроси. Ние сме в светлината на прожекторите и в началото на тази година Европейската Централна банка извърши едно изследване по отношение на проблемите, пред които са изправени малките и средни предприятия. Изследването обхваща всичките 27 държави членки, но се насочва основно в еврозоната – много предприятия, които са изправени пред проблеми по отношение на финансирането, което получават от Фонда за регионално развитие и от други фондове. Други държави членки от Европейския съюз, които не са членки на еврозоната, са изправени пред още по-големи проблеми по отношение на финансирането. Господин комисар, какво е вашето мнение по отношение на финансовата подкрепа в бъдеще? Не трябва ли тя да се предоставя на всички държави членки? Ако искаме да постигнем това, което вие споменахте, имам предвид вашите цели по отношение на иновацията, устойчивостта и всички останали аспекти – общата цел за конкурентна способност и солидарност в Европа. Благодаря. Господин, госпожа Кабрайо. Благодаря, господин председател. Благодаря и господин комисар. Благодаря ви много за подробната презентация, която ни предоставихте. Искам да поздравя господин комисаря за този хоризонтален подход към иновацията. Това е един много важен подход, към основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. Ние се нуждаем от един наистина глобален подход. Инновационната политика трябва да бъде в сърцевината и на другите политики, както спомена и господин комисаря. Тя трябва да бъде в сърцевината на европейската стратегия и в сърцевината на преструктуриране на секторите, които споменахте. Господин комисар, как Мислите, че тази иновационна стратегия ще помогне за промяна на автомобилната индустрия, транспорта, корабоплаването, по какъв начин технологиите ще помогнат на сектора и кои други сектори ще се променят. Имам предвид енергоемките сектори, които са изправени пред сериозни проблеми. Имайки предвид новите нива на емисии, например в стъкварската и керамичната индустрия, по какъв начин иновационната стратегия, предприята от комисията, ще може да помогне на тези сектори? По какъв начин ще им помогнат на тях да се трансформират от енергийна гледна точка? Благодаря, господин председател. Благодаря ви за доброто сътрудничество. Аз знам, че ви разбирате нидерландски, затова бавно говоря. И на нидерландски предпочитам да се изкажа. Благодаря. Желая ви успех във вашата кариера и по-нататъчният ви живот. Относно сектора на автомобилите имаше много критика не само към вас, но и към Европейската комисия. Ние знам, че не можем да се върнем в 80-те години и, и се питаме защо Европейската комисия не постъпва по същия начин, както на времето постъпи с държавния сектор. Но ние знаем, че това сега не е възможно. Много по офензивно можем да постъпим в случая. Този абсурдно предлагане на субсидии от Германия, Белгия и други страни, това може да се избегне. Това трябва да се направлява. Мисля, че може да се на, на, работи в тази насока. Има поле за действия. Мисля, че трябва да опитате големите играчи да бъдат събрани на една маса, също по отношение на новите технологии, за да бъде изготвена една координирана стратегия. Вие споменахте за дъното на пазара. Сега сме стигнали вече дъното. Пазара ще се възстанови. Имаме големи колебания автомобилите от новото поколение ще дойдат. Вие казвате, че електрически автомобил още не е предвратите ни. Да, но той е на ъгълът. И когато пазара се възстанови, е, той бързо ще се възстанови, това установихме и в миналото, че пазара се редуцира големите производители на автомобили в Европа освободиха персонал, но след това отново назначиха работна сила. Смятам, че и сега ще стане така с помощта на новите технологии. Колегата Гирек обърна внимание, имаше една статия за това, че един полски завод евентуално може да бъде преместен в Русия. Има опасение, че завода в Анверпен ще бъде преместен в Русия. Вие споменахте за автономията на автомобилните производители, но в Европейският съюз комисията може да се намеси, когато се става дума за технологии, които са изградени с европейска подкрепа, технологии, които тук а, са развити, не бива да се изнасят в Русия. В Европейската комисия имате важен инструмент за интервенция и да разясните това на автомобилните производители, когато искате да работите с нови технологии, то трябва те да бъдат на европейския пазар а не един купувач на Opel да вземе технологиите и да ги изнесе в Русия. Моля да говорите с вашия наследник по този въпрос. Благодаря, колега. Има още няколко въпроса, 6 на брой. Ако можете, господин комисар, сега да отговорите на поставените до сега въпроси. След това за колегите ще стане още по-кратко време, тъй като времето доста напредна. Имаме време до 16.30 часа. Заповядайте, господин комисар. Ще се опитам а, да обединя всички въпроси за автомобилната индустрия в един. Госпожа Кастело, благодаря за това, което казахте. Не е толкова негативно положението, както при сравняването на иновативната способност, а и при сравняването на технологиите, нашата позиция спрямо САЩ и други економически зони на съвета се подобри, но недостатъчно. Подновяването на дневния ред не изхожда от Лисабонския дневен ред от 2000. Ние още 2004 година казахме, че тя е неудачен, неудачен този дневен ред. Възоснова на Лисабонската програма ние не работиме по възоснова на година 2000, а възоснова на растеж, партньорство от 2005 година. Това е нова, новият Лисабонски дневен ред, който се различава съществено от дневния ред Лисабон 2000 години. такива цели да се надмине Америка през 2010 година вече не са поставени. Въпросът е за нашата е, оперативност, нашата конкурентна способност. През следващия период, който ще обхваща вероятно пак 5 години, ще вземем натрупани опит през последните години и ще се опитаме този проект, да продължим да го подобряваме. Ще трябва да се концентрираме още по-силно върху приоритетите, върху определенето на а, приоритетите, да се освободиме от ненужния товар и да се концентрираме върху това, което може да се направи и трябва да се направи в Европа. Има доста добър натрупан опит с а, растежа, с политиката на заедостта ние разработихме един механизъм, който ни позволява добрият натрупан опит във всички държави членки, в някои държави членки да бъде използван от други държави членки. Става дума да се учим един от друг в Европейския съюз. Това се разви много добре и аз много се радвам на това развитие. Но какъвто и мащаб да вземете, иновативна способност, производителност, развитие на технологиите. При всички сравнения в света ще намерите редица европейски държави, които се намират на върхът на класацията. Най- най народни стопанства на света са в Европа. Начало е Швейцария, Финландия, Швеция – и едва след това са американците и другите. Във всички сфери ще намерите европейски държави на върха на класациите. С други думи, ние можем. Няма нищо, което Европа да не може. Проблемът е, че не можем навсякъде да сме толкова добри. Затова е важно да учим един от друг добрият опит от е, една държава членка да се пренесе в друга държава членка е много важно. Това е централен момент. Следващата стратегия трябва да се концентрира върху това. Вие с право споменахте малките и средни предприятия, споразуменията за свободна търговия. С Карл Бус днеска не съм говорил. Важна е политическата рама, рамка за тази политика. Ние сме в фаза на прилагане на стратегията. Вие казахте, че трудности за кредите има в малките и средни предприятия. Това е верно, но зависи от банковата система в съответната държава членка. Имаме държави членки, които имат малко на брой големи банки. Там е много трудно за кредити. Има и държави членки, които имат по вече стабилни стълбове, кооперативни банкови системи, където дават изгодни кредити за малките и средни предприятия. Европейската инвестиционна банка също разшири своите услуги, обема, който обслужва тя и чрез банките на държавите членки по отношение на малките предприятия е многократно по-голямо от миналото. Матиас Гроте относно автомобилите за оценка на социалните последици. Съгласен съм с вас, това е задължително но там има потенциал за подобряване. Ако има натиск от парламента, със сигурност ще бъде добре. За Опел ще говоря след малко. Няколко души питаха за Опел. Господин Балацитис, говорих за малките и средни предприятия. Не е правилно, че само в еврозоната има подпомагане на малките и средни е, предприятия. Аз казах е, за Европейската инвестиционна банка, която, инвест... Е, която подпомага инвестициите в редица мерки и програмата за малки и средни предприятия, за която аз отговарям и която се предлага и реализира от Европейската инвестиционна банка, се отнася за всички предприятия. Вие обърнахте внимание на еднаква помощ за всички. Аз разбирам, че искате да кажете равни права за всички. Това го имаме, но еднаква помощ за всички и е голям въпросител наслагам тук. В Европейския съюз въжи системата на солидарност. По-слабия получава повече, най-силният не получава нищо. Ако имахме една система за всички на глава от населението, да насърчаваме еднакво всички страни според какво е населението в тях, тази политика била грешна. Целта е на тези да се помогнат, които трябва да настигнат другите. И аз смятам, че тази, този аспект на солидарността в европейската политика може да бъде засилен. Господин Вакаларио, съгласен съм, че технологичните иновации и трябва чрез целенасочени мерки в рамките на публично-частното партньорство и изследователските програми. В тези съобщения, за които говорих, се говори, че трябва да се концентрираме върху избягването на двойна паралелна работа. Има и други политически инструменти, с които могат да се, може да се създаде технологичен прелом. Говорихме за законовите разпоредби за емисиите на изгорелите газове от а, автомобилите. Това е технологична революция, която беше прият тези норми от Европейския парламент. Това беше и целта. Желаеше с тази революция в европейското автомобилостроене. Най-важното, което непосредствено пред нас стои, е въпроса как да разпределиме товара който се е получава от търговията с емисии в Европа. Говорихме през пролета на тази година в тази комисия така нареченият е, Carbon Leakage. Какво ще правим с тези предприятия, които имат голяма потребност от енергия или поради характера на тяхното производство, произвеждат големи емисии, но са поставени пред силна голяма конкуренция. Няма да имаме полза, ако резултата тези, е, е този, че се затворят такива предприятия в Европа и да се произвежда някъде другаде в света. В този смисъл, че всички сектори и подсектори на европейската индустрия са анализирани от съответните служби на Европейската комисия. Всички сектори и подсектори са идентифицирани които са изложени на опасността на карбон ликич. И тук е важният момент. При правата за, за разпределение, при товарите, които се получават, това ще се разглежда във връзка с състоянието на техниката, която използват. Например, предприятие, което използва най-модерна техника и с това най-малко замърсява околната среда, ще има най-големи предимства. Аз съм убеден, че този път, по който вървим, ще доведе до големи усилия в развитието на технологията. А сега да премина отново към автомобилите. Общо казано, вас, което се отнася за бъдещето на европейската автомобилна индустрия – през, трябва да кажа, че през 2004 година още започнахме и няма спор и не може да се спори по това, че това беше на времето най-съвременната концепция в цялата автомобилна индустрия в света. Тази концепция се реализира. Кризата, в която попаднахме, има друга причина – днес комисията няма воля, няма и желание да се занимава с класическа индустриална политика, да се въведат производствени квоти, да се зададат цени, субсидии и индустриална структурна политика. Аз съм абсолютно против. Аз не вярвам в състава на следващата Европейска комисия да има някой, който да се занимава с това. Европейският бюджет не предвижда нито едно евро за тази цел. Относно дискусията за Опел, винаги се изпуска от поглед, че помощи съгласно европейското право са забранени. В договора пише, държавни помощи са забранени. Само по изключение са позволени. И това е причината, защо комисията трябва да вземе отношение накрая. Тя решава дали една помощ може да бъде допусната по изключение. Има ясни правила. Субсидии, които се заплащат от структурните фондове, те са подчинени на други правила. Те се а, е, правят с цел създаване на работни места. А, е, безсмислено е да се подкрепа едно предприятие с пари, от определен фонд, но не, да не се създават работни места в него. Затова говорим за държавна интервенция в пазара. Когато едно предприятие има трудности или един сектор, интервенира държавата. Кога е позволено и кога не. Многократно беше казано от комисията, че тя трябва да създаде яснота. От първия ден, уважаеми дами и господа, от първия ден още имаме и ясни правила и казахме, че Европейската комисия ще разреши такова нещо само когато се вземе решение за помощ възоснова на бизнес план за преструктуриране, чието резултат е създаването на едно конкретно способно предприятие, способно да се справи с бъдещите проблеми. Но такова решение до сега не е взето комисията при три срещи на министрите, които бяха организирани против желанието на германците, проведоха и редица конференции на високо ниво. Всички държави членки бяха своевременно информирани. Белгийското правителство, фламандското правителство бяха информирани. Не е вярно, че не са информирани. Нямаше нищо в целия този процес, което да не познават правителствата. Всички правителства в момента е, се занимават с окончателния план, който е представен от собствениците и говоря за белгийското, полското, фламандското, британското правителство. от изтича срока. Имаме нова ситуация. След това едва може да бъде взето решение и по какъв начин ще се отпускат помощи. При, всички, при много възможности комисията ясно каза, че ще проверява най-строго и че няма да приеме помощи, свързани с е, политически е, сели, ако не се гарантират работни места за определени е, райони. По отношение на качеството на, в на заводите в отделните местонахождения, германското правителство няма какво да се произнася по този въпрос. Германското правителство няма възможност да дава такава оценка. Това могат само собственика General Motors да направи и бъдещите собственици когато германското правителство е казало нещо по тази тема, това не е собствено знание, а повтаря това, което старият собственик или новите собственици са казали. Можем да поговориме а, с вас, ако искате след това заседание, но по отношение на Антверпен, а, оценката на старият собственик се различава от оценката на новите собственици. Според това, по какви мащаби се прави тази оценка. Аз мятам лично, че този завод в Анверпен има шанс. И заслужава да има шанс. И ако искате, лично може да разговаряме, ще ви дам повече информация. Технология, трансфер на технологии към Русия. Моля ви, всеки ден става трансфер на технологии например към Китай. Наши автомобили германски се произвеждат в Китай. Въпросът е при какви условия става това, този трансфер на технологии към свободната търговия се числи трансфера на технологии. Въпросът е за лицензите и съблюдаването на правилата за интелектуална собственост не е планирано производствени капацитети да бъдат премествани в Русия, това, което аз знам. Това, което е планирано, и това е причината защо General Motors е съгласен с продажбата. Това е основната причина GM да се съгласи. Това, е, което е планирано, е с технологията на Opel, на General Motors Европа налич... и наличните производствени капацитети в Русия, да се разработи нов модел автомобил, който е предназначен за руския пазар. Аз не смятам, че руснаците дългосрочно планират износ на автомобили от Русия, както китайците. Това, което е планирано в момента, е е, една серия от модели за руския пазар и всички, които са в General Motors, считат това за голям шанс за европейските заводи. Относно смяната местонахождението на заводите, да не бъдем наивни. Предприятия, които определят своето местонахождение само по редуцирането на работната, заплащането на работната ръка, никой път няма да бъдат на едно место. Тези, които бяха преместени в Балтийските републики, сега се преместват в Беларус. Тези, които бяха преместени в Польша, ще бъдат преместени в Украина и Русия, тъй като там условията са по-добри, но това са производства, които ние така или иначе няма да ги задържиме в Европа. Ние няма да можем да задържиме в Европа производство, което е конкурентно способно, само ако се плащат ниски заплати. Ние не искаме в Европа да продължава да се плащат ниски заплати. Вие искате ли да влезем в конкуренция с китайците, където се плащат най низките заплати? Не искаме. И затова нашата стратегия е такава, че ние ще позиционираме европейската индустрия не на долния край на веригата от а, принадена стойност, а най-горе. Там, където разходите за труд са маргинални, където не става конкуренция чрез ефтина работна ръка, а чрез високи постижения в технологиите. Смятам, че автомобилите в Европа има бъдеще. Една, едно число ще ви кажа. Клас, от средния клас автомобил е от един производител, за който говорим през цялото време. 45 000 евро струва този автомобил от среден клас. Знаете ли колко, какъв процент или каква част от тези пари са за заплати. Това е 1350 евро. Тоест, казвам, че е много ниско. Много ниска част е от цялата, цялата цена на автомобила. Затова казвам маргинално число е това. Господин председател, извинявайте, но аз продължавам доста дълго да говоря веще. Да, така е, наистина казва председателя, но показва колко са важни въпросите и че трябва да се поговори сериозно по тях. Така че трябва да помолим следващият референт да изчака няколко минути още. Ще се опитам на всички да дам думата, но въпреки това призвам още веднъж при задаването на въпроси бъдете кратки. Още седем души искат да си изкажат. Госпожа Бутикова е следващата. Благодаря, председател. Това е господин Бютикофер. Благодаря на господин Ферхойген, че ни дадохте този обзор. Съжалявам, че през следващите 5 години няма да можем да спорим с вас колко успешна е европейската индустриална политика, но аз съм на едно мнение с вас, че това а, е, като по високо поставена цел е важно да бъде конкретно способна нашата индустрия, конкретно способност, устойчивост. Правилно казахте за две, за две основни цели, но трябва да се прибави тук, че всъщност устойчивостта всичко решава. И аз мятам, че ако искаме политическа подкрепа и да спечелим политическа подкрепа за една европейска индустриална политика, която има бъдеще, ни е нужна една водеща идея, с която която смятам, че може да бъде една екологична индустриална революция. Трябва да се подчертае това още повече. И не съм много щастлив, че под заглавие Carbon Leakage за толкова много а, европейски браншове се създават изключения при търговията с емисии. Мисля, че по отношение на необходимата, необходимите иновации, е, смятам, че не, не може да се говори за една особено дълновидна европейска автомобилна политика. Само един елемент искам да посоча. Американците инвестират съгласно плана на Обама 2,3 милиарда в електрическият автомобил. Китайците 75 милиарда инвестират. Виждаме огромни усилия, които да създадат економическия и технологичен скок. Аз мятам, че не сме в много добра позиция тук. Третата ми бележка е следната. Вие правилно говорихте за трансатлантическото съревнование, за трансатлантическо сътрудничество, господин Ферхойген. Аз бих желал Европейската комисия и ние тук да поставим по-голям акцент върху сътрудничеството с реформиращите се страни по отношение на стандартизацията, например – един, според мен, европейско-китайски съвет може да създаде да, толкова да успее, колкото един европейско трансатлантически съвет по стандартизация. И последната ми забележка, още веднъж по Opel, искам да кажа следното. Слушам вашите думи, но аз не вярвам, че помощите са само на базата на економически концепции, е резервираността с, с, е, това, че отказахте да се спрете на концепцията на Магна по-подробно, дали е разумна тази индустриална политика, показва, че се прави моите колебания. Аз би желал в индустриалната политика Тика да вземем по-твърда позиция спрямо субсидиите за запазване то на заводите. Благодаря. Колежката Беноц има думата. Приго. Приго комисар Ферхойген. Так for... Благодаря, господин комисар Ферхойген. Благодаря ви за съдействието в продължение толкова много години. Особено се зарадвах да чуя вашите коментари, господин комисар, за това, че не се преследва една политика на протекционизъм в индустрията. Комисарят каза също, че растежът изглежда да се възстановява след големите трудности, от 2008 и началото на тази година. Големи пакети помощ се дават от националните продукти а, на правителства на индустрията, но моят въпрос към вас, господин Ферхаген, е следвия. Съгласен ли сте, че пакетите помощ вече приключват? Ние трябва да инвестираме в след изследвания и образование, за да повишим конкурентоспособността. Зная, че наистина много работни места бяха загубени. Ако погледнем корабостроението в Дания, ние затвориха най-големия си корабостроителен док. Това ще ни струва 25 милиона повече, за да изградим един танкер в Европа, отколкото струва това в Азия. Така че трябва да решим дали да инвестираме тези пари в технологично развитие, в иновации и изследователска работа или да харчим тези пари за държавна помощ. Мисля, че отговор е ясен. Имаме редица малки и средни предприятия, които са гръбнака на индустриалната политика в Европа. Чух коментара, който направихте за споразумението за свободна търговия и поставянето на въпросителна след това. Ще позволят ли те наистина за равните условия, които се нуждаят европейската индустрия? Не можем да се справим с споразуменията за свободна търговия, освен ако нямаме до, достатъчно свободен пазар до чуждите пазари. Такъв какъвто чуждестранните пазари имат до нашите пазари. Мисля, че бизнесът трябва да има равен достъп до пазарите в чужбина, които имат много голям подкупателен потенциал заради големия брой потребители, което до някъде ще компенсира загубата на работни места. Така че трябва да разгледаме това, което става и в Корея в този контекст. Благодаря, че ми дадохте думата. Господин комисар, не е случайно съвпадение, че много от изказванията днес се поставя въпроса за малките и средни предприятия и тяхната позиция, защото ако разгледате банковия сектор, бавно, но сигурно той се възстановява и стъпва на краката си. Вие отделихте доста време на този въпрос, но може би още половин изречение трябваше да се каже за малките и средни предприятия, които всъщност са най-губещи от ситуацията. Когато говорим за пакетите за измъкване от е, кризата и така нататък, да, това е едно, но правилно ли е да градим върху механизми, които позволяват на пазара да се саморегулира? Трябва да разгледаме сценарии, в който ще има наистина въздействие върху кредитната криза и предприятията, които се сринаха в САЩ. Наистина трябва да говорим и за конкурентоспособност на това, което реално виждаме е, че всъщност няма достатъчно капитал в финансовата система, който да се предоставя на предприятията. Всъщност едно от сериозните затруднения, пред които се изправяме, е факта, че много малко национални компании се изправят пред мултинационалните компании, защото и те се нуждаят от помощ. Защото ако те бъдат затворени, ще бъдат изгубени огромен брой работни места. Трябва да се повиши безопасността в е, авиацията по отношение на самолетостроенето. Ако това не се направи, ще загинат стотици хора, но статистически погледнато трябва да се съсредочим върху това къде точно са загубите. В нашата комисия всъщност вече сме дали мнението си по бюджета и ние искаме да подкрепим малките и средни предприятия. И това е така, когато говорим за гарантиране на банкови заеми за тези предприятия, защото огромният брой работни места в Европейския съюз зависят от съдбата на малките и средни предприятия. Тук говорим за едно финансово или монетарно цунами, с което трябва да се справим. Трябва да направим така, че да се създадат необходимите условия. Зная, че ако предприемем един догматичен подход по регулиране на финансовите пазари, може би няма да постигнем това, което искаме. Защото това, което виждаме е, че хората говорят за освобождаване от правила, за изключение, което всъщност в повечето случаи било в угроза на малките и средни предприятия. Госпожа Риела Мадера. Благодаря, господин председател. Бих искал да използвам тази възможност да благодаря на комисаря от името на моята група за чудесната работа, която винаги е вършил и особено по отношение на нашата комисия. Два въпроса искам да добавя към тези, които вече зададоха колегите ми. Първо, ще ви помоля накратко да дадете оценка за това как работи програмата ВИП. Програмата за конкурентоспособност и иновации, по която комисарят работи интензивно. Вторият ми въпрос е свързан с един сектор, който попада в вашата компетентност. Това е сектор на туризма. Туризмът е изключително важен сектор за Европейския съюз. Към днешна дата ние имахме само възможности за координация, но по силата на Лисабонския договор тези компетенции ще бъдат повишени. Економическата криза удря сериозно този сектор, така че мисли си какви мерки могат да се предприемат на европейско ниво за стимулиране на туристическия сектор. И разбира се, от гледна точка на иновацията. Благодаря. Колегата Рамстор. Господин председател, господин комисар, за мен е удоволствие да ви виждаме тук между нас. Имам един въпрос, който касае проблема с новите възможности за газа метан в северните райони на Русия. С информацията, с която разполагам, е, гласи, че резервите от метан при сегашното потребление ще е достатъчно количеството на метан за 200-300 години напред. Това е ново откритие, което ще засили нашата зависимост от Русия. Тези резерви са възможности все пак за бъдещето. Става дума за пермафрост, постоянно замръзналата земя в Русия. Става дума за потреблението на метан газ за енергетиката. Това може да доведе до ужасяващи последици за околната среда може би може би да може да ни кажете повече, господин комисар, за тези нови възможности, дали се разглеждат те. И Благодаря. Колежката Класка Бинска има думата. W sobotę Irlandczycy powiedzieli tak dla traktatu lizbońskiego. Благодаря в събота ирландците казаха да на Лисабонския договор. Този договор е краят на един дълъг период на преговори за разширяването на Европейския съюз и касае институционална реформа в Европейския съюз. Всички мои колежки и колеги искат да ви благодарят на вас, господин комисар, за тези пет години. Аз съм нов член на тази комисия и затова искам да ви благодаря за ролята, която играхте при това историческо разширяване. Ние винаги ще си спомняме с благодарност за това. Госпожа Хепашка. Господин Хепашка е това. Благодаря, господин комисар, господин председател. Европейският съюз полага големи старания и доста финансови средства. Господин комисарят каза, че, че ефективното използване на науката и добрата защита на, на интелектуалния труд, но всъщност ние нямаме достатъчно добра защита. Господин а, комисар как можем за в бъдеще да подобриме механизмите в тази насока? Господин комисар ще отговори сега на въпросите. Ние сме на едно мнение по този въпрос. Виждам същата иерархия, която вие виждате. Устойчивостта за нас е централен елемент на конкурентоспособността. Колкото по-устойчиви ставаме в нашите общества – нашата економика, толкова по-конкурентно способни ще станем. Света около нас се нуждае от това. Относно карбон ликич, мога да ви успокоя. Говориме само за секторите, където има риск. Как ние ще се справим с това е съвсем друг въпрос а именно какъв бенчмаркинг ще бъде избран, какви изисквания имаме към засегнатите предприятия, които искат да получат преференции. Моето мнение винаги е било, чрез претенциозен и качествен бенчмаркинг да стигнем до технологичен скок. Ние сме на, по принцип на единно мнение в парламента и в други комисии не съм го казал толкова високо в немския парламент, Бундестага, но бъдещето на европейската индустрия ще бъде зелено. Или те няма да има бъдеще. Толкова просто е. Има редица хори, които отдавна го знаят това, но при някои е нужно повече време, докато се наложи и разпространи тази идея. Аз съм съгласен с вас по отношението на, на възможното сътрудничество с държавите, които се реформират. Ние сме в интензивен диалог с а, Китай, Русия, Бразилия, но е трудно. Проблемите не са само на наша, от нашата страна. Но мисля, че има големи потенци, голям потенциал. Ако сравнявам начинът по който в трансатлантическият съвет е организирано сътрудничество с САЩ. Това е един открит, гъвкав, бърз диалог. Там нямаме Централен комитет и Политбюро като Китай, така че раз, разликите са много големи. Да водиш действителен диалог с американците – и да разменеш само декларации с китайците, където не е нужно лично да се виждаш с тях. Смятам, че това трябва да бъде подобрено значително. По принципния въпрос, по, който, по който говориха други колеги, трябва ли държавата е, да се занимае с структурните промени? Смятам, че е грешка на политиката политиката да се спред структурните промени чрез е, възможни социални е, проблеми. Последицата от структурните промени е, че става по-лошо за нетите лица. Аз съм мислял на вашето мнение, че това е причината защо Европейската комисия не прави това и защо не може да го прави това. Защото в европейският бюджет няма нито едно евро за такива интервенции. Това е въпрос, който касае изключително държавите членки. Единствената роля, която тук играем, е да се погрижим да няма нарушаване на конкуренцията. Само контролна функция. Ние нямаме възможност да формираме нещата при тези интервенции. Структурни промени бива да се предотвратяват. А трябва своевременно да се разпознаят и за това е, съм а, на мнение, че кръглата маса с автомобилната индустрия и с други индустрии е много важно, за да може години преди това да се чуе от предприемачите какви структурни изменения те очакват, за да може политиката своевременно да се адаптира към това с едни а, е, добри мерки, а не с интервенции, с които сега се занимаваме. Относно политическия ред, по-добре да не интервенираме или ако интервенираме, то само в изключителни случаи. Искам на колежките и колегите да кажа това, което се изказаха по тази тема. Комисията има една проста времева схема, която е за всички държави членки, която улеснява държавите членки да интервенират в случаи, в които предприятията са засегнати от финансовата криза. Не е самата конкурентоспособност на предприятията е причина за проблема, а причината изключително е финансовата криза. Това са така наречените пакети за помощ, които могат да осигурят държавите членки. Има една проста процедура, за да може бързо това да се прави. Този е опростена процедура, казвам още веднъж е ограничена за съвсем ясни и изключителни случаи, справяне с финансовата криза и с ограничена във времето. господин Бенсен, ние не бива да спасяваме фирми, които не са конкурентно способни. Това е грешка да се прави това. Политиците, които правят тази грешка, може би могат както срочен план да имат успех, но дългосрочно те нанасят щети на своето народно стопанство. Защото ние трябва да насърчаваме структурните промени, хората, които са засегнати от тях, да не загубят своите препитания. Относно малките и средни предприятия, следното. Снабдяването с кредити, отпускането на кредити на малките и средните е, предприятия не е въпрос на държавите членки и на европейските институции, а на банковите системи. Тъй като отдавна не функционира правилно кредитната система, създадохме програми за отпускане на кредити, улеснено отпускане на кредити за малките и средни предприятия. Голямата част от моя бюджет се използва за това Европейската инвестиционна банка да бъде в състояние да, да предлага на малките и средни предприятия кредитни програми в цяла Европа, тъй като Европейската инвестиционна програма не може да а, се занимава с микроменеджмент и за това търговските банки на отделните държави членка се заемат с отпускането на кредити по тези програми. Кредитните програми за малките и средни предприятия, например в Унгария, се предлагат от унгарските банки, но те произлизат по полити... от политическа инициатива на моя бюджет. Ние сме на границата на възможното стигнали, тъй като кредитният обем на Европейската емисионна банка не мога да бъде разширяван безкрайно. Изискванията за собствен капитал въжи и за нашите собствени банки. И ние сме стигнали границата. Без масивно повишаване на собствения капитал на Европейската емисионна банка, това разширяване не е възможно. Отварям скоба ни е финансиране чрез програмите на Европейската инвестиционна програма и инвестиционните програми в определени индустриални сектори, например автом... европейското автомобилостроене, цифрите, които се споменават, но и в други економически отрасли, не ме впечатляват. Смятам, че ние в Европа, ако е, събереме всичко заедно, сериозно се отнасяме към тези въпроси. Госпожа Ферера Говорихте за програмите. Опитът, който имаме, е добър. Има три различни програми. Особено програмата Екоинновации. Под това заглавие е, бяха постигнати големи успехи. Има представен на парламента доклад за напредъка. Всичко е положително в тази сфера. Относно туризма, през тази седмица, четвъртък и петък, ще има туристически форум в Брюксел. В петък ще държа реч, в която ще се опитам да дам основната линия за политиката в туризма за следващите години, като приемам, че договор от Лисабон ще влезе в действие. Той създава друга рамка за европейската туристическа политика. Той ще ни позволи за първи път да чрез законодателни инструменти да ги използваме. А, при туризма не можем и по друг начин да постъпим, тъй като трябва да се финансират пилотни проекти, трябва да организираме обмен на опит. Това води добри резултати, но възоснова на Лисабонския договор, действително ще трябва да изработим една европейска политика в областта на туризма. И това няма да е безплатно, разбира се но ще бъде важен, това ще бъде, туризма е важен економически сектор с 12% дял. Туризмът е най-големият сектор заедно с хранително-вкусовата промишленост. Той има изключително голям потенциал, който още не е изчерпан. Аз виждам големи възможности за растеж. Точно при туризма въпросите и проблемите с устойчивостта са особено остри. за опазване на околната среда, опазване на селското стопанство. Редица колеги имат тук в тази зала, които знаят за какво точно говори. Господин Арнсдорф, с метана, честно казано, не съм се занимавал с този въпрос, не е от моята компетентност, но ще се опитам да се заинтересувам и ще ви информирам писменно. Метан или друг газ, нашата цел трябва да бъде чрез решителна политика да премахнем зависимостта от различните енергийни източници. Има различни възможности. Най-важното при мен е да намалиме потреблението. Да се използват чрез използване на други енергийни а, носители или повишаване на ефективността. Диверсификацията на държавите доставчици гарантира а, сигурността, но това не решава въпроса с екологията Госпожа Коласка, Бобинска, не знам какво имахте предвид, но благодаря и аз на вас. Аз мисля по въпроса, че във Варшава една улица е назована на мое име. Аз им казах на поляците, абе, не именувайте една улица на мое име, а важно е работата, която е извършена за напредъка на Польша и да се намира Польша днес, където се намира в Европейския съюз. Това всъщност е работа извършена от самите поляци. И последната забележка относно патентната политика. Политически натиск е единственото, което помага. От години се занимаваме с тази тема. Аз се занимавах с темата преди въобще да влеза в Европейската комисия, преди 10 години. Много малък напредък има в тази насока. Винаги има някакво препятствие, някои държавите членки е против. Ако не преодолееме краткосрочните късогледи и интереси на отделени държави членки и продължаваме спора при патентните и не, и не въведеме европейска съдебна система за патентите, не е нужно нищо да правим. Ние просто няма да сме способни на международния пазар. Колкото повече натиск дойде от Европейския парламент, от националните парламенти по този въпрос, толкова по-скоро ще успеем. Комисията не е проблем тук. Комисията винаги прави необходимите предложения, но проблемите са в съвета, малко на брой държави членки са против. И аз ви окоръжавам да не продължавате да поставяте тази тема. От економическа гледна точка това е крайно необходимо. Редица недостатъци в конкурентоспособността се резултат от досегашното положение. Господин председател, благодаря за многото въпроси. Ще имаме редица възможности да говорим по практически въпроси. Да видим тогава обаче колко време ще имаме ще имаме да се наслаждаваме на нашето сътрудничество, но ще се наслаждаваме до последния ден. Господин Ферхойген, благодаря за обширния дебат. Отнени това повече време, но някой път не може толкова точно да се планира. Благодаря много подробно за този подробен дебат и за нашата добра продължаваща съвместна работа. Уважаеми дами и колеги, продължаваме нашата работа. Ще се опитаме да се правим с крайното, краткото време. Господин професор Блайвиц ще ни представи проучването относно екологосъобразните иновации. Добре дошъл сред нас в нашата комисия, господин професор. Надявам се, че може да четете това, което е на екрана. Имаме няколко, разбира се, ксерокопия направени на тези слайдове, на тази презентация. Господин председател, уважаеми дами и господа, аз много се радвам и се чувствам почетен да говоря пред вас по тази тема. Преди няколко месеца изготвихме едно проучване по тази тема. Резултатите могат да бъдат прочетени, но аз с удоволствие ще... Бих искал да се възползвам тази възможност, да обсъдя някои от тези въпроси с вас. Говорим за еко-инновации и ресурсно и енергоефективна економика. Може би се питате, какво означава точно това? Виждате, че сме написали една глава по-оскъдност на ресурсите. Това е доста странен въпрос за обсъждане във връзка с екоинновациите, но мисля, че трябва да отделим време да обсъдим този въпрос, защото е особено важен. Разбира се, имаме и втора част, до където ще разгледаме дефинициите, потенциала и трета една част за това как да ускорим екоинновациите в Европейския съюз. И така, оскъдност на ресурсите. През последните няколко месеца това е нещо, което произлиза а, все повече в светлината на общественото мнение, защото все по-добре се вижда, че Европа се нуждае непрекъснато от повече и повече ресурси. Разбира се, могат да се разгледат различните ресурси, които са ни необходими. Има един наръчник Нови ОИСР и Европейския съюз е един от основните економически региони в света – който всъщност е, се нуждае от все повече рекурси, ресурси в последно време. Очевидно е, че все по-голяма е зависимостта на Европа от е, страните доставчици. Когато говорим за петрол и газ, Европейския съюз зависи до голяма степен до 75%, когато се говори за нефт. Когато говорим за метали, Европейския съюз е не по-малко зависим тъй като има много области, в които са необходими различни видове метали. И ние трябва да внасяме 100% от някои метали, за да удовлетворим потребностите на европейската индустрия. Например, индиум, галин, имена, които може би много трудно се произнасят от много хора, но всъщност са изключително важни за стоманодобивната и преработвателна индустрия, както и за някои бъдещи сектори на индустрията. Така че трябва да се зададем въпроса какво ще стане с преследващите няколко години. Очевидно, ресурсите са не равностойно разпределени. Ако разгледаме зависимостта на Европейския съюз и зависимостта на индустрията, тази зависимост все повече ще се повишава. Много трудно можем да направим прогнози, можем да разгледаме само до търсене на някои от тези ресурси. И ако разгледаме прогнозите, които публикуваха наскоро в ОСР, вижда се, че се търсенето на тези суровини ресурси вероятно ще се увеличи двойно по целия свят в сравнение с 80-те години. Очевидно обаче говорим не само за Европа и страните от ОСР, нараства търсенето и в е, новите развиващи се страни очевидно говорим за всички ресурси и суровини. Ако разгледаме различни групи, строителни, минерални материали, енергийни ресурси, метали, биомаса, храни, непрекъснато ще се увеличава търсенето за всичките тези ресурси и суровини според, според проучването на ОИСР. Току-що проведохте дискусия тук за това, кои индустрии ще бъдат засегнати. За жалост, липсва ноу-хау. Необходим ни е един радар на риска в Европа, за да имаме представа кои сектори от какви ресурси ще се нуждаят през следващите няколко години. За жалост, такова ноу-хау просто липсва. Но ако разгледаме високите технологии, повечето от индустриите с високи технологии се нуждаят от такива суровини и най-вече от критичните метали. Например, ако погледнете своите лаптопове, плоските екрани, мобилните телефони, тук що говорих ви за автомобилостроението и така, ако разгледате всички тези сектори на индустрията, те се нуждаят от тези видове метали. Чухме също така, че бъдещето на индустрията е зелено, но зелените индустрии, зелените технологии също се нуждаят от тези видове метали. Те са необходими за катализаторите, за вятърната енергия, за горивните клетки, за тецовете, за водородната кола, електрическата кола и видовете метали, за които говоря, са необходими всички тези видове индустрии в по-малка или по-голяма степен. Чухме, че чрез увеличаване на производителността на тези ресурси, това ще помогне на Европа да намери изход от кризата, което е вярно. Мисля, че много потенциал се губи, особено ако разгледаме начина, по който ресурсната производителност се развива през последните няколко години в сравнение с енергопроизводителността и производителността на труда. Производителността на труда се увеличи значително и сега сме далеч по продуктивни. Ресурсната производителност някак си изостава и това е особено интересно, ако сравним Европейския съюз на 15-те стари държави с новите 12 държави членки. Това са нови набори от цифри. Не знаю дали всъщност е, имате разпечатка на материалите, но можете да видите последните статистически данни и виждате, че енергийната производителност и производителност труда в новите държави членки се развива много положително, но когато говорим за материалната производителност, производителността на материалите, тя изостава преди редица причини. Очевидно обаче, това е мястото, където има много по-голям потенциал за ускорение на материалната производителност в тези области. Така че, ако погледнете какво казва Европейския съюз, ние трябва да станем ресурсно ефективната област на света. И за това трябва да се направи много. Виждате, че ускъдността на ресурсите е един от основните въпроси. Не само по отношение на по-далечното бъдеще, а и в най-близко бъдеще ако искаме наистина да постигнем един обрат в тези различни сектори на индустрията след економическата и финансовата криза, разглеждаме екоинновациите. Разгледахме този въпрос с нашите партньори. Екоинновациите очевидно са много важни за намаляване на въздействието върху околната среда, но всичко това е свързано и с ефективността на ресурсите. Трябва да направим разграничение между микроравнището на равнище на предприятие където се създава стойността, където се създават ценности. Ако помислим само за метала мед и състоянието му в Европейския съюз. Но ако погледнем кой е особено активен през последните няколко години за повишаване на ефективността на суровините, редица предприятия в производствения сектор са тези, които изпъкват. Те се опитват да свалят е, материалните разходи в своите сектори, но това не е винаги особено успешно. Затова потенциала е точно в бъдещето. Това са областите, които са в е, горния и долен край на производствената линия, от обработката на отпадъци и цялата тази идея на ресурс на ефективната економика все още не е постигната. Така че ако разглеждаме тези области, които са от особен интерес, има известно споразумение между ресурсите, които се използват в по-интензивните райони, както и в други райони. Например, ако гледаме жилищно строителство, мобилността, хранително-вкусовата промишленост, това са трите основни области, които са не само важни за европейските граждани, но са важни и за ресурсно интензивната околна среда. Така че, ако се опитаме да представим някои примери, ще видим къде точно може да се направи нещо за утвърждаване на екоинновациите. Да разгледаме жилищния сектор. Чухме за нулеви емисии, за усилията за нисковъглеродни производства, за а, нулеви енергоемки сгради. Опитваме се по-нататък да развием тези идеи на базата на екоинновациите. Трябва обаче да разгледаме и ресурсната интензивност на сградите. Защо да изключваме възможността за функционално интегриран пакет – нещо, което се интегрира в самия корпус на сградата, в опаковката на сградата, което означава вече съвсем нов вид строителство. Това са, разбира се, сгради от нови строителни еко-инновативни материали. Очевидно обаче тази област не може да се развива сама. Има редица двигатели, но и редица пречки пред нея. Очевидно, тук имаме и въпроса за отношенията между наемодател и наемател, изпла... периоди на изплащане, дали става въпрос за един 10 годишен период на изплащане или по-дълъг период. Така че всички тези въпроси трябва да се вземат предвид. Както казах, тук включваме и хранително-вкусовия сектор, където се правят редици интересни усилия от страна на търговците на дребно да постигнат повече по отношение на екоинновациите. Отново, много са и препятствията, много са и движещите фактори. Няма да навлизам тук в подробности. Може би трябва да погледнем как стоят нещата на световния пазар. Наскоро бе извършено проучване от Ролан Бергер. Това е една консултативна стратегия и едно проучване, което показва, че новата стратегия трябва да бъде зелената стратегия. В количествено измерение, ако разгледаме потенциална на обема на екоинновациите, очаква се през следващите няколко години той да се отвои. Следователно това е потенциал за растеж в тази област, който е много по-голям, отколкото в други индустриални сфери. Следователно има пазар за материали и ресурсна ефективност, което ще се увеличи вероятно три пъти до 2020 година пазарният обем за еко иновации се прогнозира да бъде някъде около 3 трилиона евро. Така че трябва да се зададем въпроса по какъв начин ние в Европа ще успеем да получим тези ползи. Но не само в Европа, това трябва да стане и по целия свят, очевидно. Както казах, много са пречките, много са бариерите и мисля, че това е една от важните роли на политиките. Не можем да имаме едно единствено правило за всички пречки, но се нуждаем от една обща политика, с която да се повиши капацитета и потенциала на пазарите и да се повиши потенциала за екоинновации. И така, какво имаме до този момент в Европейския съюз? Имаме една широка гама от програми и политики, които са насочени към насърчаване и утвърждаване на еко-инновациите. Така че всичко това изглежда чудесно. Имаме директивата за екодизайн, имаме рамковата програма за способност и иновации, имаме и редица други програми, като плана за действие за екологични технологии, енергийното представяне на сградите, така че има най-различни подходи, и всички насочени към повишаване на потенциала на еконовациите в най-различни сектори. След това, разбира се, трябва да разгледаме и другата страна. Какви са празнините, какви са недостатъците от стратегическа гледна точка. е примерно един изобретател, който работи по едно изобретение, но по какъв начин това изобретение ще стигне до пазара. И ето тук наистина са слабостите в момента. Може да имаме един прототип, който се оказва много полезен, но е далеч от излизане в масово производство и стигане до пазара. Мисля, че тук има две сериозни стратегически слабости по отношение на националната и европейска политика, които трябва да бъдат подсилени, за да могат да преодолеят тези недостатъци. Виждате различните програми на, на настоящия екран, където се показват точно слабостите и благоприятните възможности. Имаме и други примери тук, няма да навлизам в тях в подробности, но очевидно трябва да си зададем въпроса какво може да бъде направено. И мисля, че една от основните пуки от последните няколко години е, че стимулите и инструментите трябва да се базират на пазара но те трябва да бъдат изпълнявани и прилагани съвместно с подходите на енергийния сектор, с системата на търговия на емисии, с директивата за енергетиката. Те дават възможности да се работи на ниво Европейски съюз, в продължение на това, което е направено на национално ниво. Разбира се, има и а, директива по строителните материали, На второ място трябва да разгледаме регионалната политика. Вероятно знаете, че около 80% от разходите от бюджета са насочени към сълскостопански технологии. Трябва да мислим и за устойчивост на тези разходи. На лице са много добри идеи, но всички трябва да работим за една и съща цел, т.е. да утвърждаваме еко-инновациите във всички региони на Европа. След това, разбира се, трябва да имаме и планове за действие за устойчиво потребление, които също да насърчават еко-инновациите. Очевидно обаче и индустрията е особено важна. Трябва да убедим и индустрията да намали дадени разходи. И мисля, че индустрията разбира добре рисковете от такива едни радикални иновационни стратегии. Затова и на лице са редица варианти и альтернативи, които започват от една стратегия за намаляване на материалните разходи, след това има редица други стратегии – които показват, че индустрията може да поеме цялата тази идея за екоинновации и да приближи ресурсите по-близо до клиента. След това е на лице идеята за предприятия и индустрии, които търсят цялостни пакети на иновационни услуги и начина по който да се трансферират тези услуги. Необходимо е обаче, необходими са и нови форми на иновации, нови инициативи. Всички те са споменати в изследването. Финансирането на екоинновациите в Европа, независимо от най-различните удовлетворителни подходи, наистина не стига особено далеч. И ние смятаме, че трябва да има някакъв фонд, който да се създаде на европейско ниво, един тръстов фонд за екопредприемачество в Европейския съюз, така че предприятията, които излизат с добрите идеи, да могат да получат някакъв рисков капитал. Е, вече имаме примери за такъв тръстов фонд в Обединеното кралство. Съществува британския въглероден фонд, който постигна особени успехи в тази област и мисля, че можем да извлечем полуки от тези добри примери от този положителен опит. И мисля, че наистина трябва да вземем това като един модел за един европейски тръстов фонд. Втора област, в която смятаме за много важна, са иновациите в материалите. Очевидно, необходимо е да се разработят е, един вид технологична платформа за така наречените лек, е, ресурсна лека промишленост. Разбира се, това обединява малки и средни предприятия, знания, материали, И разбира се, големите строителни предприятия, автомобилните предприятия също участват в такава една индустрия, която намалява ресурсите. Примерно, ако имате автомобил, който държи един тон, много трудно можете да намалите теглото на материалите, които се използват в него. Особено ако търсим по-леки строителни материали и нулеви емисии. Друга една идея е програмата за реновиране, на съществуващи сгради в Европа. Може би би е известно, че всички държави членки бяха помолени да прилагат директивата за енергийно представяне на сградите. Целият този процес обаче се задвижва изключително бавно. Добре би било, ако можем да ускорим целият този процес и да се учим от добрите примери на страните, които се справят добре с него. По този начин, вероятно, ще можем да реновираме програми, да реновираме сгради, да намалим емисиите на въглероден двокис и да опазим своите ресурси. С това стигам до края на моята презентация. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Имаме и първият желаещ да се изкаже. Колегата Томас има думата. Благодаря за вашата презентация. Колег, беше навлезено в дълбочината на това проучване. Ние всъщност тук проблематиката с запазването на околната среда свързваме с новите шансове на европейската индустрия не гледаме на екологията като източник на разходи, а повече като на шанс. По три теми искам да говоря. Вие говорихте за тези дупки в европейската иновационна политика, тези два гепс. Бихте ли могли, за които споменахте накратко, може ли малко по-подробно да ги опишете? за да можем по-добре да разберем къде са пречките в иновационната политика. Второто, което ме интересува е какво е равновесието между регулиране, например, строги закони в отпадните води, в използваните газове. Тук нямаме ли предпоставки за развитие на технология? Ако такъв е случай, какви, какви изводи правим от това за следващите години? Тоест, нужно ли ни е строго законодателство при новите и стари сгради? Какво ни е нужно в законодателството в тази насока? Но двете неща са достатъчни, тъй като колеги искат да вземат думата. Колегата Бита Благодаря, господин председател. Аз е, се присъединявам към общата оценка. Два въпроса, господин професор, имам към вас. В едно близко проучване, направено по тема, направено от института в Упертал, стигна до извода, че ресурсите и енергийната ефективност, ако се сравнат в Европа т.е. най-високия стандарт с най-низкия стандарт, то ветрилото е отворено 1 към 17. И въпроса, от който възниква при мен е следния. С какви инструменти общността може да помогне на изостаналите страни да настигнат другите? Защото моето очакване или моят опит показва, че при такава политика по иновациите не на последно место зависи от това всички държави да разберат, че ще печелят от това. Ще спечелят от това. И вторият въпрос е, ако напуснем границите на Европейския съюз и погледнем какво други държави и економически пространства си поставят като стратегия, къде са предизвикателствата, които трябва да знаем и къде са примерите, при които можем да вземем нещо от други в сфери, които имат по-ефикасни стратегии, по-ефикасни инструменти, на които, които още липсват при нас. Колегата Ламберт има думата. Uh, този дебат изглежда като един зелен дебат. Няма да, какво да добавя към казаното от колегите. Просто всичките ми въпроси бяха свързани с спестяването на енергия. На енергия. Колегата Хаци Макакис. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към колегите, които говориха преди това. И това, което каза господин Ферхойген, тази променена ръководна идея на европейската економическа структура ще постигнем само ако поставим ударението върху иновации. Трябва да разкрием нови пазари, нужни са иновации. Но стигаме до проблем. Всичко това изглежда много голяма наука. Добре звучи, но в тълкуването и в детайлите има идеологически различия. Например, автомобилите по-настоящем в законодателството по въглероден диоксид се дискутира какви екологични иновации при автомобилите могат да бъдат признати за такива, за екологични, при кои не. Дефинира се с колко грама се намаляват емисиите на изгорели газове и въглероден диоксид и се разсъждава дали иновациите е действително иновация днес беше присъдена Нобелова награда по нещо, което беше открито преди 60 години оптични кабели, използването на оптични кабели за предаване на информация. Тогава не се смяташе въобще, че това е екологична иновация. Днес знаем, че може да економисаме много въглероден двуокис, използвайки оптични кабели. Тоест, често не можем да разберем дали една иновация действително е екологична иновация. Може да бъде призната за екологична или не. И голям спор има днес никой няма от Европейската комисия и трябва да кажа, че даже и в Европейската комисия по идеологически причини редица иновации се изключват, тъй като априори се казва, това не е екологична иновация, това се използва само за да се декларира на хартия, че се намалява въглеродният диоксид. Комитологична процедура има, това е един технически, една техническа процедура, не парламентарна процедура – която съществува при нас. При вас, като научен, учен човек, искам да попитам как може да се изключи идеологични принципи да пречат на екологичните иновации. Благодаря. Колегата Томсън. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря за вашата презентация много важна тема. Важна особено за членовете на тази комисия. През последния законодателен мандат на парламента приехме директива, е, която е, има за цел 20% намаляване 20% е, намаляване на въглеродните емисии и 20% увеличаване на възобновяемите същници на енергия. Ако не направим това, ако не постигнем това, ще създадем ситуация, в която трябва да произвеждаме все повече и повече енергия. Именно за това е толкова важно да инвестираме в спестяване на енергия и именно за това екоинновациите са толкова важни. Мога да ви дам примери от Дания, където хората на работното място се, ангаж... се ангажират с еко-инновациите. Има специални програми за това. <coughs> Когато говорихме за тези а, цели за възобновяемите източници и прочие, тези цели бяха задължителни. Именно това подчерта и поиска Ангела Меркел, поиска задължителни цели, за да се постигнат действи, действително. Но що се отнася до енергийната ефективност, задължителни цели не съществуват. Как можем да постигнем задължителни цели за енергийна ефективност? Има ли други желаящи да се изкажат? Да, колегата има думата. Благодаря, господин председател. Един съвсем кратък въпрос. Господин професор, вие представихте една съвсем ясна, организирана рамка, в която отчертавате какъв подход е необходим. Това, което обаче липсва в пакета по, за енергетиката и климата, е да имаме ясни свързани критерии е, дори по отношение на екодизайна и сградите. Имаме задължителни цели до 2020 година, но е добре да имаме и взаимосвързани правила за екоинновации. Господин Гирек. Dodałbym całą gamę różnych rozwiązań, które. Така, при определени иновации е важно да се представят решения, които са свързани с намаляване на съпротивата виждаме, че една трета от глобалната енергия се използва за намаляване на силата на триена, например. Но нещо важно трябва да почетая, което вие казахте. Термомодернизация. Смятам, че това е най-голямата резерва, ако използваме тези екоиновации. Но действителната реализация това е една амбициозна цел. Три пъти по 20, която е оправдана. Ще се опитаме да реализираме тези цели възоснова на енергийният пакет за климата. Всяка държава членка трябва да следва различни условия. По принцип тези иновации се реализират без приоритети. Например, в моята страна енергетиката почива на въглища основно. Имаме определени решения, които по принцип е, се следват от индустрията, но големи резерви имаме е, по отношение на термомодернизацията на сградите. Могат да се економисат много въглища, като следваме тази амбициозна цел три пъти по 20. Благодаря. Ако няма други въпроси, давам думата на господин професор за отговор. Господин председател, благодаря за многото въпроси, които ми зададохте. Благодаря за много интересните въпроси. Аз ще се постарая да отговоря на повечето въпроси. Мисля, че мога да се спра на редица въпроси, които поставиха въпроса какво наричаме еноиновации, какво различава екоиновациите от други иновации. Трябва да се опитаме дефиницията за екоиновации да бъде международна и да жизненият цикъл да разгледаме мисля, че няма много смисъл, ако е- се положат усилия в Европа, които да са насочени само към използването на уреди и автомобили, които да бъдат направени по-екологични. Много критични гласове чухме през последните години за биогоривата. Едно добро намерение а, беше а, се стигна до това, че реформиращи се страни произведаха в големи количества биогорива, което доведе до отрицателни последици и намали положителният ефект. Трябва да се направи оценка на жизнения цикъл на, от производството на горивото или от възникването на продукта до а, обявяването на този продукт за отпадък. Но има инструменти за тази цел Например, има е, анализ на риска, портфолио менеджмент, анализ на екологичният ефект. Редица предприятия могат сами да направят тази преценка, но това може да бъде задача и на политиката. Малко предприятие, което е иновативно, му е трудно да направи такива оценки, но може да има предложение да се разгледа дълбочината на екоинновацията с помощта на агенции, които да помогнат в оценяването. И тук преминавам към втората, втората точка, която, на която вие се спрахте. Това са целите. Доколко задължителни трябва да бъдат тези цели, смятам, че при екоинновациите е нужно дългосрочна цел, дългосрочна ориентация в областта на климата, целта с двата градуса, която произлезе от Европейския съюз, е подобна цел. Такива дългосрочни цели са нужни както от гледна точка на е, опазването на околната среда, също от гледна точка на предприятията. Много радикални иновации имат един времеви хоризонт от 20 и повече години. Помислете за водородният автомобил – преди 2030 година вероятно няма да се появи на улиците и шосетата. Тоест, предприятията се нуждаят от яснота с какви е, времева а, е, цел откъд произхожда Европейският съюз. Тоест, трябва да се поставят цели и надвищаващи годината 20, 2020, даже 2050 година и е, да има една иерархия на целите, на степени за достигане на тези цели. Вие попитахте също какви видове регулации бяха успешни през последните години. Правилно е, че директивите, регулациите доведоха до много иновации, но правилно е да се каже също, че регулациите има недостатъци, а именно разходи за бюрокрацията – е един от тези недостатъци. Трябва да се опитаме предприятията, които защитават собственият интерес, при иновациите, при развитието на пазара, има собствен интерес от предприятията. Тук много може да се направи, ако се повиши информационната база, достъпа до информация за отделните материали. Няма по-настоящем има една шапка на, е, в Европа на съюзите, но няма периодични публикации на европейско ниво за търсенето на суровини в Европа и кои са критични, кои метали са критични. Тоест да има публичен периодичен доклад по този въпрос, това би било голям напредък за предприятия, които искат да бъдат иновативни. Втора сфера е информация за самите продукти. Ние имаме много голям напредък при означенията за въглеродни диоксид, но липсва информация и етикат за интензивността на използваните ключови продукти. Не от всеки продукт, но важни са десете най-важни продукта е, за сгради, за автомобили, други продукти не трябва само да се фокусират на въглероден диоксид, а на цялата интензивност на ресурса да бъде разгледан, както това е важно както за индустрията, така и за клиента да решат какво да правят. Вие попитахте за разликата, как могат да се обяснят разликите в Европа, съотношението 1 към 17. По принцип е верно това съотношение – а, на глава от населението съотношението в ползването на енергия спрямо брутния вътрешен продукт, действително едно към 17. Но какво може да се направи в тази насока? Какви са интересите тук? Беха споменани за новите държави членки. Или пък държава членка Полша или Словакия. Какво могат да направят? Мисля, че в техния собствен интерес е важен, тъй като тези страни през последните години се концентрираха в разширяването на инфраструктурата им. Сега може след финансовата криза да навлезат в фаза, където всяка обществена инвестиция с европейски средства целенасочено да бъде насочена към иновации в тези сфери. Е, обществени сгради могат да бъдат пионери в енергийната ефикасност, ефективност насърчаването на, енер... на сгради с ниска консумация на енергии. Частни сгради също са важни. Това са обекти, където може да се насочат също обществени инвестиции и едновременно с това индустриите в тези държави да бъдат мотивирани. Карбон ликич е проблем, който беше споменат тази тема касае новите държави членки, тъй като те използват индустрии, които консумират голяма, е, голяма част от енергията. Тези индустрии трябва да, трябва да бъдат задържани, обаче да се предприемат пакети от мерки, например за производството на цимент, на стомана. Това са индустрии, които поглъщат голямо количество енергия. Те трябва да бъдат подобрени тези технологични процеси. Разхода на материали също е много важен за достигане на подобрения. Беше попитано какви примери извън Европа съществуват. Има няколко. И Япония, например, с най-високата енергийна ефективност в света. Япония е интересна също в това как Япония остава, успява да въведе иновации на масовите пазари. Ние можем като европейци много да се получим от японците в тези насоки. Това стратегическо разработване на пазара съще... Е, работи много добре в Япония. Интересен е, интересен е Китай. В Китай е най-голямото търсене на нефт, стомана, суровини, Китай има много амбициозна политика за насърчаване използването на новите енергийни източници. За намаляването на въглеродния диоксид не може да се каже нищо положително, но за управлението на материалите да. Китай бързо ще надмине редица страни. Знаете, града Шанхай, близко до Шанхай, възниква град с нулеви емисии и аз съм убеден, че Хин, Китай ще успее този град да го направи пример за други азиатски държави. Въпросът при много реформиращи се страни не е въпрос какво правят добрите стари европейци, а какво прави Индия, какво прави Китая, Малайзия и Япон, Япония. Това е един голям мотив за европейците да се постареят повече, да не изпуснат връзката с е, в е, напредъка. Нещо да съм изпуснал. Госпожо Томсън за Дания, да. С удоволствие има едно проучване, което разглежда Скандинавия, включително Дания. Има редица интересни примери в него за екологични иновации. ГЕПС. Въпросът с тези дупки от господин Томас, Томис. Съществените празноти в Европа ги виждам в това, че няма достатъчно предприемачи. Става дума за иновациите в екологията. Повече рисков капитал да се е, съхранява във фондове и предоставя за насърчаване на екологичните иновации. Друга празнота е, че ние сме много колебливи европейците. Има редица нови идеи, но само в ниши. А, е, пътя на японците от а, е, пазари, ниши към масови пазари, това е един централен въпрос, в който европейците трябва да се подобрят няма само един инструмент, който да е отдачен. Има редица предложения, които аз направих или които обсъдихме, са в тази насока. Наличният потенциал от видими иновации да се използва повече, да се разширяват, насърчават иновациите. Благодаря, господин професор Блайшвиц, за информацията, за представянето на тези данни, също и за възможността допълнителна дискусия, да отговорите на тези въпроси. Благодарим ви много. С, това приключваме тази точка от дневния ред. Благодаря ви. Колега Томас. Томас. Може би новите колеги е, искат да знаят къде може да се намери това проучване. Има ли го в е, интернет? Къде можем да потърсим повече информация за това проучване? Може ли да кажете? Ще пуснем циркулярна електронна поща до всеки по този въпрос. Благодаря, господин професор, още веднъж. Следваща точка от дневния ред Става дума за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност. Докладчик, колежката Волан, тя днеска е възпрепятствана да дойде. Колежката Хол е поела тази работа. Заповядайте, имате думата. Um, Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да предам най-искрените извинения на госпожа Валян, която не можа да дойде в Брюксел днес. Е, ще се радвам, ако можете да дадете думата на комисията, за да изрази своята позиция и след това да им зададем въпроси. Да, разбира се, е, нямаше как да, да знаем предварително, че е, докладчикът няма да е тук, така че нека да дадем думата на комисията. Благодаря, господин председател. Представлявам Генерална дирекция енергетика. и съм от звеното, което изготви проекта закона в тази област. Планираните инвестиции в енергийната инфраструктура. Какво стои за това? Мислим, че следващите 15 години ще бъдат напълно решаващи за цялата енергийна инфраструктура в Европа. Тук говорим за нефта, газа, електричеството и възобновяемите източници на енергия. Говорим за съхранение, транспорт и производство на енергия. Говорим за инфраструктурни проекти, които ще имат много дълъг живот. Тоест, е, говорим за инвестиции, които могат да се направят сега и които ще продължат да съществуват след още 30, 40, 50 години по-конкретно съоръженията за съхранение и транспорт. Всичко това е изключително важно, защото искаме да работим с енергиен микс, в който на... има възможно най-голямо намаление на емисиите на въглероден двуокис. Разбира се, трябва да се има предвид и кризата. И смятаме, че през няколко години въз основата на информация, предоставена от държавите членки. Е добре да направим анализ, да разгледаме бъдещите потребности с оглед на инфраструктурата и да видим къде може да се очаква да се появят празноти и недостизи и, и недостиг. Така че а, имахме регламент, който действаше до 96-та година, а, създаден през 70-те. Целта беше да се модернизират нещата във връзка с кризата с нефта. Какво е нашето предложение? Предлагаме всяка, всеки две години държавите членки да предоставят информация на комисията за бъдещото развитие на капацитета, за планираните проекти в областта на инфраструктурата, свързана с нефта, газа и електричеството, както и с възобновяемите източници на енергия, е, както и в областта на транспорта и съхранението на въглероден диоксид. В никакъв случай целта ни не е да създадем служба за централно планиране – която да работи по въпроса. Не. Всички тези проекти трябва да възникват в промишлеността. Но все пак целите, които приемаме на европейско равнище, ще имат въздействие върху това какво се случва с тези инфраструктурни проекти, върху това какъв тип капацитети се извеждат от експлоатация и ще имаме по-добра представа къде можем да очакваме забавяне. Сега, изоставането от графика може да има различни причини, може да е свързано с различни обстоятелства, но може да е свързано и с Недостатъчно финансиране може да е свързано с работата на различни планиращи органи, които работят в една и съща държава членка, или пък може да е свързано с съответни с някакви пазарни съображения. Предложението, което докладчикът ще разгледа в най-големи подробности – разглежда бъдещото развитие на капацитета, проекти, които в момента се планират и изграждат, информация, която е необходимо да се подава на комисията всеки две години. Тук говорим за мрежите за електричество, газ и прочие, но също така, нека да не забравяме, имаме 10 годишна инвестиционна програма, и искаме да сме сигурни, че е, тя е координирана с съществуващите инструменти. Има изисквания, които искаме да се прилагат от държавите членки и когато говорим за мощностите в други области, например биорафинериите или други рафинерии, всичко това ще даде на комисията възможности защото а, и това ще отговори и на вашия а, на въпроси повдигани от вас, защото често парламентът ни а, моли да отговаряме на такива въпроси. От 96-та година имаме по-прозрачна процедура, възоснова на стария регламент. Има данни, които се подават от държавите членки, ограничени данни. Данните не се публикуват обаче дори в обобщен вид и няма дискусии с заинтересованите страни. Така че ние предлагаме тези данни да се съберат, обобщят и публикуват, защото искаме да се вижда ясна картина а, за това какво се случва, а не да създаваме добър рекламен образ на тази или нази компания. Разбира се, има данни, които не се публикуват заради търговската тайна. Но все пак е добре да работим с комисията и да има редовни дискусии, т.е. всеки две на всеки две години, за да определим дали планираните промени на инфраструктурата в Европа отговарят на целите, които сме си поставили. Мисля, че е, с това мога да приключа. и Очаквам вашите въпроси. Колегата Кирек. Благодаря, господин председател. Наистина, време беше да получим по-добра информация, за да може да насочим енергийната политика на Европейския съюз. Нашият опит от януари тази година показва, че е необходимо да се избягват кризи от рода на газовата криза от зимата. Така че добре е да чуем, че се подготвя този нов регламент. който до някъде ще замени предишния регламент, който не можа да реши всички проблеми. Новият регламент ще касае биогоривата и проекти, свързани с улавянето и съхранението на въглерод. Той започва с дефиниции, докато в предишния регламент дефиниции просто отсъстваха. Освен това, той променя приложението относно максималните равнища и се споменават различните хранилища за природен газ. Има минимални електропроводи с 150 кВт, докато в предишния това също не се посочваше. Всичко това показва необходимостта от намеса в енергийния сектор в цялата територия на Европейския съюз. Правният текст се нуждае от някои допълнения и бих искал да посоча две области, в които се нуждае от такива допълнения. Член 2, определения. Необходимо е да дефинираме тук параметрите – технически параметри, параметри на ползване, за да се повиши ефективността. Така че не трябва да се ограничаваме само до техническите параметри, а да включим и параметрите на потреблението. Освен това, трябва да включим и дефиниция за оперативна съвместимост на енергийните мрежи. Необходимо е също да се включи дефиниция на депозити на въглероден двокис. Говорим също за продукти от рафинерии и тук трябва да добавим проекти за газификация. Член 6 Има препратка към яснотата на данните и публикуването на съвкупни данни. Има опасения, че дори ако тези данни бъдат агрегирани, това може да има ефект върху търговската тайна. Например, данни, които са на лице за едно единствено предприятие от държава Шенка и в който момент всъщност, когато се публикуват тези данни, конкуренцията научава всичко за тях. Благодаря, госпожа Хол. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на комисията. Благодаря много за тази презентация и съм съгласна изцяло с тях, че не можем ефективно насърчаваме енергийна политика на европейско ниво, ако не разполагаме с достатъчна информация за енергийната инфраструктура. Така че мисля, че в парламента ще подкрепим този регламент. Особено имайки предвид вероятното влизане на Лисабонския договор, което повишава ролята на Европейския съюз в сферата на енергетиката. Смятам обаче, че е важно да направим необходимото регламента да действа на практика и да бъде възможно най-полезен. Така че бих искал да повдигна няколко въпроса във връзка с проекта на текста и коментарите на комисията. В първоначалната оценка на въздействието бе посочено, че държавите членки не спазват адекватно стария регламент от 1996 година и не са предоставили исканата информация. Може би комисията би трябвало да обясни по какъв начин смята, че новият регламент ще бъде по-добър от тази гледна точка. Въпросът за търговски чувствителна информация бе вече повдигнат. Въпросът за това как обобщените или агрегирани данни могат да издават информация за някои предприятия е също важен. Мисля дали всъщност се повдига този е, въпрос от страна на комисията, дали е получено съгласието на компанията, с които са се консултирали, и дали съветът е започнал да работи по този регламент, за да знаем какво е становището на държавите членки. На трето място въпрос за двойното докладване. Въпроса за известяването от страна на държавите член, което се изисква от дадено законодателство. Нещо съвсем разбираемо от гледна точка в опита да се избегне излишно административно бреме. Но вероятно това може да създаде объркване, защото не само ще имаме информацията на едно място. Така че дали няма да бъде възможно комисията да излезе с една цялостна изчерпателна таблица на изискванията за докладване. Има нещо подобно в анекс 3 на оценката на въздействието, но е хубаво наистина хората да могат да видят цялата информация на едно място. И накрая, в контекста на вероятното влизане в сила на Лисабонския договор, смята ли комисията, че член 194 е нови регламент във връзка с енергийната политика ще бъде по-добра и по-адекватна правна основа за това? Благодаря ви. Бих искал да подкрепя предложението на госпожа Хол. Наистина, може би добре да чуем допълнителна информация от комисията относно сроковете за докладване. Полесно ще е да чуем или да видим едно такова обобщение черно на бяло. Господин Жадо е съдокладчик, така че ще му дадем думата. Благодаря, господин председател. Благодаря много и на комисията за тяхната презентация. Можем само да подкрепим идеята за преминаване към обща енергийна политика. Имам няколко въпроса и няколко коментара. В доклада се споменава консултации с регулаторите и индустрията. Бихме искали да знаем малко повече какви консултации могат да се планират с местните органи на власт в Европа, които играят все по-сериозна роля по отношение на енергийната инфраструктура, синдикатите и други играчи като гражданското общество. Основният въпрос обаче, на който искам да наблегна, е въпроса за прозрачността. Имаме известни съмнения в това отношение, както по отношение на търговската чувствителност на информацията и за това по какъв начин този инструмент, ако бъде създаден, може да допринесе към публичния дебат по енергийната политика на Европейския съюз. Освен това, този документ, ако изпраща някакво послание за вида енергия, трябва да се постави сериозно ударение върху биогоривата, съхранението на улавянето и съхранението на въглерод с ударение върху основните структури, но според мен няма достатъчно ударение върху това, което смятаме, че трябва да бъде сърцевината на новата енергийна политика. Например, интелигентните мрежи за разпределение, малки производствени мощности – И в тази информация всъщност не е представено нищо за разпределението, нито пък за малките енергопроизводствени мощности. Говорихме за екоинновациите и видяхме, че един от основните въпроси по отношение на екоинновациите е свързан с сградите и особено по отношение на нулево енергоемки сгради, дори положителни енергийни сгради, така че трябва да видим по какъв всичко начин всичко това може да бъде правилно интегрирано, за да можем добре да го обмислим и да сме сигурни, че разполагаме с необходимите елементи за нашата дискусия, за да можем да взимаме информирани решения по въпросите на инфраструктурата. Представителят на комисията каза, че трябва да разполагаме с информация за пречките пред инвестициите, достъпа до кредити, защото тогава в е, текста няма информация за това как ще се финансира инфраструктурата. Мисля, че оставяйки на страна техническата страна на инфраструктурата, ни трябва също така информация и за това как ще се финансира тази инфраструктура. И накрая има един важен елемент, който според мен липсва от всичко това. И то е енерго и ефективността на тази инфраструктура. Защото ако се стремим към най-ефективната економика по отношение на енергията, Крайно изненадващо е, че нямаме система, която да ни позволява непрекъснато да оценяваме енергоефективността на енергийните инфраструктури. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал да получа някакви обяснения от представителя на комисията. В точките от преамбюла се споменава обсерваторията на енергийния пазар, а в регламента няма никаква препратка към тази обсерватория. Бих искал да зная откъде ще идва тази информация. Ще се изпраща на комисията или на енергийната обсерватория. Може би втория вариант ще бъде по-добър, защото в преембила се споменават тези два органа, Европейската комисия и Енергийната обсерватория, които съвместно ще извършват анализ на цялостния енергиен сектор. Няма обаче препратка на кого точно ще се изпраща тази информация. Дали регулаторите, енергийните регулатори могат да получават тази информация или кои други органи и агенции могат да получават тази информация. Какъв е многогодишният инвестиционен план по отношение на енергийната инфраструктура? Това е едно пожелателно мислене или просто реален проект? Какви са намеренията ви в тази сфера? Вие искате информация от държавите членки Ами някои енергийни проекти продължават повече от 10 години. Кога трябва да се предостави информацията? По време на предпроектното проучване или когато се изпълнява проекта или в началото на изграждането на инфраструктурата не е достатъчно ясно. Нека да ви дам пример. Проекта на Буко. Кога страните трябва да изпратят информация? Следващата година или кога? Друг един пример страни извън Европейския съюз може да правят инвестиции, които да имат въздействие върху енергийната инфраструктура на Европейския съюз. Трябва ли да се докладват тези външни инвестиции или не? Вие самият казахте и написано в проекто регламента, че ще се публикува съвкупна агрегирана информация. Да, това е доста деликатна информация. И дори съвкупните агрегирани данни може да нанесе вреда на компаниите. По какъв начин ще осигурим поверителност на тази информация? Благодаря. Два въпроса имам към комисията. На първо място. Очевидно, Става въпрос не само за събираналистически данни. Идеята е да се задейства някакъв вид динамика. Не разбирам точно каква политическа динамика се опитва да създаде комисията. Така че, може би, ще кажа нещо повече по този въпрос. Реалният проблем, според мен, е във факта, че няма обща споделена отговорност за тази инфраструктура. И просто се обединяват или събират в едно всички тези национални планове за действие, което може да покаже само степента на независимост на държавите членки, нито пък ще ни даде идея за истинската реална перспектива на Европа, за да може да се опитаме да транспонираме всичко това в един подход, който искаме да предприемем в това отношение. Трябва да разгледаме енергийната мрежа на Европейския съюз, енергийната инфраструктура и дали е необходимо да има някакъв договор, организация или структура, както имаме по отношение на ядрената енергетика. Или трябва просто да заселим сътрудничеството, което пък ще доведе до някакъв вид европейско действие, което да направи нещо повече, отколкото просто да обедини цялата информация в едно което няма определено да ни помогне да преодолеем националните ограничения. Госпожи Ноди. Благодаря, господин председател. Що се отнася до инструментите и до свързаността на проект с съществуващото законодателство. Има 8 е, точки в документа, свързани с комуникациите, енергийната инфраструктура, включително 7 директиви и един регламент. Това са текстовете. Не е ли по-добре да се работи само с един текст? И въобще регламентът правилният инструмент ли е или не? В а, текста, който разглеждаме, се казва, че може да се използва регламент, но за, защото той може да бъде изменен. А, въпросът е защо да използваме регламент? Този регламент не е достатъчен. Е, не е достатъчно само това, че може да се измени. Можем и да гарантираме също така, че стратегическата конфиденциална информация няма да се публикува. Има ли риск е, по отношение на операторите. И още един въпрос. Е, изглежда, че няма наказание. Така че какво е, ще се случи, ако дадени органи не спазват своите задължения? Благодаря за думата, господин председател. Бих искал да получа отговор от комисията на следните въпроси. Каква е, какво е вярното тълкуване тук? Защото в няколко от изказванията виждам, че има различна интерпретация. Дали говорим тук, ако говорим за тази политика, говорим за един много важен нейн елемент, реагирането е ефективност и трябва да говорим и за производството на енергия. Прочетох много внимателно документите, опитах се да разбера какви са дефинициите. За какви единици говорим? Когато става дума за електричество, говорим за мегаватове. А, въобще, какви мощност, мощ, мощности искате да регулирате? Много важно е економическите предприемачите да получават вярна информация, да се, се адаптират, да, могат да променят своите инвестиции и, и бизнес плановете си прямо потребностите, които се очакват. Документацията не ми даде достатъчно ясна представа за какво точно говорим тук. Исках да видя в нея отразени всички елементи на европейската енергийна политика, а не го видях. Благодаря. Това бяха много въпроси и ето и един последен въпрос от мен. Има ангажименти за предоставяне на информация от страна на държавите. Защо тогава да не се включи още едно а, задължение за предоставяне на информация, нещо споменато от комисария Ферхойген, в крайна сметка, той каза, не е добре да има твърде много бюрокрация, защо тогава добавим едно допълнително изискване тук. Или, може би, този въпрос може да се зададе по-различно. и в момента има задължение за предоставяне на информация какво е, е недостатъчно при тях. А, давам думата на комисията да отговори. Благодаря. Ще отговоря на английски, тъй като предложението е изготвено. На английски. И тук става дума за едно предложение, в което а, трябва да има предвид сегашното положение. Пазарната обсерватория е, е т.е. отдела за наблюдение на Пазара не е агенция, тя е интегрална част от комисията, е, звено на Генерална дирекция търговия и като цяло е, има много подкрепа за това да има е, едно звено за наблюдение, което да разглежда развитието в енергетиката в Европа. Ние не се специализираме в възобновяеми източници на енергия или в въглища или е, друга конкретна област, а искаме да анализираме общата динамика на енергийните пазари и е, евентуалните бъдещи развития на инфраструктурата в област на енергийната инфраструктура. Членовете са 284 и 187 от договора Евроатом. Това е правната база. Използвахме тях, защото няма друга, а, е, други членове от договорите, на които да можем да се основем. И по същата причина избрахме и е, регламента от 96-187 е, член, например, дава покрива, да, възможност да се покрие енергиче, е, електричеството, генерирано от атомна енергия. Сега, що се отнесе до информацията? Има действително информация, която се предоставя по договора Евроатом, когато един оператор иска да построи атомна електроцентрала. В такъв случай е, трябва да се подаде сигнал до комисията, която дава своето мнение. Но това не дава възможност на комисията да е, разглежда подробностите, когато има забавяния и проблеми при, е, във фазата на строителството. Както госпожа Хол каза в приложение 3 на доклада за оценка има множество съществуващи задължения за предоставяне на информация по различни актове на европейското право, но а, проблемът с тях е, е или а, тяхната навременност, защото, а, както казах из договора Евроатом, а, информация се продава само веднъж а, за един елемент от инфраструктурата, а, или пък а, сроковете са твърде дълги. При всички положения има правни актове, е, които ясно показват историческата еволюция на енергийната политика. Европейската енергийна политика става все по-важна. И не искаме да пренебрегнем това, искаме да го вземем предвид. Ето, например, нещо, което е предложено и което вече се прилага по третия пакет за вътрешния пазар, е са инвестиционните планове за газопреносната и електропреносната мрежа. За да се избегне административната тежест, предлагаме вместо да се иска предоставяне на тази информация директно от държавите членки, по-скоро да изчакаме. Аз мога да ви уверя, че ние поддържаме много тясна връзка с групата на Европейския европейските оператори на системи за пренос. И е, така, чакаме да видим какво ще стане е, с работата, която те в момента подготвят, е, какви ще са резултатите след една година и какво, е, каква информация ще се дава от операторите на преносни системи. И така, ако тази информация е достатъчна е, и е предадена от държавите членки, тогава е, задълженията за предоставяне на информация ще се считат за изпълнени. Но а, в момента водим разговори с операторите на преносни системи и самите те биха искали такъв а, регламент да съществува, защото той би бил една мрежа за сигурност, защото те биха искали да могат по-добре да планират, да, по-добре да видят какви ще са бъдещите потребности и какви ще са мощностите за производство на енергия. А в момента операторите срещат доста затруднения, защото им е изключително трудно да предвидят какви ще са бъдещите потребности за допълнителни енергийни мощности. От друга страна, държавите членки, които е, имат информации свързани с планирането и разрешителни за строителство, подаден, искания, за които са подадени в местните регионални власти, те или иначе събират тази информация и те те или иначе оценяват най-добрите показатели, които могат да се постигнат за бъдещото развитие на, на системите за пренос. И именно това правят те в момента. Правят възможно най-добрата оценка на състоянието на системите за пренос. От гледна точка на комисията да искаме да сме прагматични, да сме скромни, да... Не искаме твърде много да видим как се развиват нещата, да видим каква информация са способни да предоставят държавите членки и а, е, тогава вече да решим, добре, това изискване въжи само за рафинериите, за а, е, а, е, инфраструктурата свързана с преработката и преноса на нефт, но да кажем не за електричеството, защото то е покрито другата. Но все още не можем да знаем със сигурност дали това ще е така. И така, умолявам, призовавам ви да разгледате внимателно този, това приложение и да разгледате 10 годишните инвестиционни планове на НЦОЕ и НЦОГ. Нещо, което ме води до темата за следващите е, е, години, 10 години. Енергийните проекти са проектите за енергийната инфраструктура обикновено са много дългосрочни, така че моето предложение, нашето предложение е информацията да се събира не по-често от, на не по-често от две е, години, защото това ще е достатъчно. Все пак ще можем да имаме един обзор върху пазара, да видим каква е динамиката, да видим какви проблеми могат да се очакват в бъдещата енергийна инфраструктура на европейско ниво? Разбира се, вече има държави членки, в които на национално равнище се събира такава информация и където операторите и заинтересованите страни на регионално и местно ниво участват в редовни консултации. Не виждаме как може такива консултации да се провеждат на европейско ниво, но чрез поддържане на редовна връзка с държавите членки можем да постигнем напредък, защото все пак те от своя страна ще получат информация от Брюксел, която прави така, че да можем да покрием европейския план на мрежите защото всеки някак си разчита, че съседите ще изградят мощностите, а в някои региони вече тези възможности намаляват значително. Сега, що се отнася до въпроса за поверителността на информацията? Да, разбира се, както казах, нашето предложение е да се публикува само агрегирана информация, обобщена информация. Защо? Е, за да се намали административното тегло, първо, и второ, за да се избегне публикуването на търговски чувствителна информация. Що се отнася до държавите членки, има държави членки, действително, които, е, в които дори когато информацията е агрегирана, все пак мога да се, раз, раз, грани, да се разбере за кои е, економически оператори става дума, тогава ще се прилага е, смесване на информацията на регионално ниво, е, за да, например, по, е, така работим и в момента, е, така се работи и от е, други изследователски организации, що се отнася за по-малки страни, като е, Ирландия. Енергийната ефективност. Според нас енергийната ефективност и енергийно ефективните сгради са един въпрос, който трябва да се насърчава чрез търсенето. И Що се отнася до инфраструктура, мисля, че тря... инфраструктурата трябва да постигнем едно а, равновесие. Ето, например, до каква степен а, искаме да получаваме информация за микро генерирането на енергия. Този въпрос може да се остави на принципа на субсидиарността на държавите членки и те да решат до каква степен микрогенерирането на енергия да се докладва и представя. Ето сега, да кажем, те не могат да отидат във всяка една къща и да разберат там генерира ли се енергия или не, но могат да се правят едни представителни проучвания, които да дадат достатъчно ясна информация. И по този начин ще можем да разберем как се развива енергийната инфраструктура по един децентрализиран начин. Съгласна съм с вас, че що се отнася до ефективността в областта на производството на енергия, можем да разгледаме внимателно данните и да видим дали информацията е само за номинални мощности или има информация за това точно как се използват тези мощности, колко часа а, и дена годишно ще работят тези мощности и въобще каква е технологията, която се използва и средната, средностатистическата ефективност на генерирането. Цялата тази информация на практика е събрана вече от властите, които се занимават с планирането, така че няма нужда от допълнително събиране на информация. Единственото усилие, което трябва да се направи от страна на държавите членки е тази информация да се обобщи и да се сподели с другите държави членки. Това е. Ам, Това бяха общите коментари. Мисля, че е, тъй като се срещаме за първа размяна на мнения, най твърде рано да навлизаме в подробности по е, конкретните формулировки. Добре, благодаря много. В такъв случай можем да приключим работата по тази точка. Доклад до 2-3 декември трябва да се подаде проекта за доклад. Измененията до 9, ако всичко работи добре, на 14 януари очакваме дебат. Разбира се, дебат ще е по... Не, декември ще е по необичаен месец, защото тогава ще има изслушвания на кандидати, на комисарите, но при всички положения се надявам, че тази една седмица ще даде достатъчно време на колегите да подадат изменения. Има ли предложения за теми по точка разни? Не. Добре, в такъв случай закривам заседанието и следващата седмица ще се видим отново.